Um, uh, good afternoon, uh, dear friends. Presentation of STOA study. Добър ден. И така, започваме с представането проучването на СТО езиково равенство в дигиталната ера към проект за човешки език. Прекрасен доклад, прекрасен проект. Ще разгледаме въпроса заедно с е, Комисията по културата. Благодаря много на колегите за участието. Госпожа Камереверт, новият председател на Комисията по културата, с която надявам се ще продължим доброто сътрудничество между нашите две комисии. Моли за вашето извинение, защото няма да може да присъства на заседанието. И така, ще започнем с изслушване на проучването и представянето на проучването е, с участието на е, членове на комисиите по култура и промишленост. И ще получим информация относно сегашните тенденции за технологиите е, за, е, с човешки език, съкратено на латински букви HLT. Това са а, е, програми, специално създадени, за да може да работят с, с език във всичките му форми, устна, писмена или знакова. И това е, разбира се, на специфика на сектора, който се занимава с технологиите, с човешки език. Разбира се, това е свързано и с евентуалното бъдеще на превода, включително и в Европейския парламент. Проучване е изключително интересно относно езиковите бариери в Европа, със съответно социалните измерения, за да може да има в крайна сметка баланс, който е необходим в интерес на всички европейски езици. Но разбира се, много вода има да изтече, докато се стигне до този етап – много важна е тази тема с, е, за Европа с 24 официални езика и повече от 60 национални и регионални е, езици на мълчинствата. Гражданите имат нужда да могат да използват собствения си език във всички части на Европа и през всички граници в Европа, за да могат да отстояват своята е, самоличност и да увеличават а, а, своите възможност за разбиране. Разбира се, може да си представите, става въпрос за 500 милиона души. Но за да можем да имаме обща идентичност, за да можем да участваме по е, един равнопоставен начин в европейската конструкция, трябва да можем наистина да стъпим на участието на гражданите, тяхната самоличност, възможността да използват всички свои възможности за сваляне на езиковите бариери. Разполагате с е, документите и така Нека да започнем с експозето и представянето на темата от СТО. Много моля представителя на СТО по тази изключително важна тема, господин Ривера, автор на това проучване, специалист виден в областта. Имате 10 минути. Благодаря, благодаря господин Бузек за поканата, благодаря, че ми давате тази възможност, че мога да разискам с вас тази изключително важна тема за Европа. Благодаря на звъното от СТОА, което се занимава с това проучване анализ последствията от езиковите бариери, ролите на езика и технологиите, за да могат да бъдат преодолени тези бариери, за да може да се използват възможностите на много езикова Европа в цифровия свят. Първата тема, която ще разискваме е именно въздействието върху економиката в Европа, технологии, езици на следващо място и идеи, новаторство. И освен това, Специално сектора за човешки език и технология в Европа и възможностите за развитие на политика в тази насока. И сега, многоязичието в Европа. 28 официални езици над 60 е, национални, регионални, малцинствени езици, но от е, най-голямото многообразие в този смисъл в света виждате е, на екрана картата с различните езици и диалекти. Но как това многообразие всъщност е едно от най-големите всъщност бариери за истинско по интеграция в цифровата епоха на Европа. Например, над 60% от европейците не могат да общуват на английски. Има големи разлики между държавите. Някои от тях повече от 80% от населението не може да си общува на английски, като в Унгария, а в е, Холандия 20%. <clears throat> Какви са различните хипотези? Можем да използваме 6 от основни е, езици в Европа. 15%, е, ако бъдат използвани, е, само тези 6 езика, 15% просто няма да могат да общуват на нито един от тези 6 езика. На екрана виждате езиците и съответно процентите. Голяма е разликата, що се отнася до социал демографската характеристика на гражданите. зависимост от образованието, можете или не можете да говорите английски език. Университетското образование увеличава до 20 пъти шанса да се говори английски език. Ето ви една бариера възоснова възраст, образование и социодемографска характеристика. Сериозна е тази, тази, този пропуск. Има свои социални последствия. Интеграцията на мигранти, мобилност, достъп до публични услуги, съдържание, електронна търговия, международна търговия. Ето, например, един пример, който мога да посоча с мобилност – граждани Европейския съюз, които могат да работят в друга страна, само 6% всъщност са те. Езиковата бариера е една от основните причини за това, възоснова на нашия анализ. Ако се увеличи езика от 5,8% може да стане до 16,1% хора, които биха могли да работят друга страна. Много важен е съответно този аспект. Виждате, че сериозна фрагментация има на пазара по отношение на шесте клъстера. И ако вземем един пример Унгария, тези, които могат да пазаруват, почти 0% в друга страна. Ако няма езикови бариери, тогава гражданите могат да пазаруват от Унгария до 6 милиона. Тоест, виждате колко голям е разликата. Очевидно това е голяма възможност, която може да се използва и да се увлича съответно електронната а, търговия. Как тези технологии могат да помогнат за преодоляване на бариерите? Технологиите в областта на човешкия език е, е, се използват много в мобилни комуникации, например, и има три основни групи технологични е, групи, интелигентно съдържание, машинен превод сред тях. Изключително важно е машинния превод. В това отношение е, има изключително много проучвания, може да се обработват големи бази данни и тези технологии се превръщат наистина във възможност за разрешаване на проблема с е, границите. Ето виждате на екрана един пример за това, което казвам. Google много близо може да вече достигане до а, човешко качество превод, използвайки тези технологии, което означава, че в бъдеще тези технологии ще могат да предоставят човешко качество писмен превод, използвайки компютри. Имате представа, че за това са нужни данни които трябва да бъдат складирани, за да могат технологиите да работят. Те работят с огромни масиви данни. Обаче, съществува дисбаланс на цифров съпорт е, в е, държавите членки. Има едно проучване, което е направено преди години в Европа и повечето езици в Европа доказват, че подкрепата а, в този смисъл база данни е доста ниска. Тоест, доста европейски езици могат да бъдат изложени на цифрово, цифрова загуба или заличаване. И така, какво може да направи технологията? Може ли да се реализира напредък? Интернет екосистемата е доминирана от неевропейски големи компании, основно американски. Очевидно английски език е най-използван език в тази система. Виждате разликата между английски и останалите езици на тази графика. Има около 500 компании в Европа свързани с човешките езици и технологиите, но те са повечето малки дружества. 200 служители или дори по-малко работят в тях. Много сериозна е фрагментацията. И в тази екосистема се прави проучване която, в хода на което се откриват повече от 800 научно-развойни центрове, които работят по европейските езици, Европейската комисия, отрасъла в тази област, машинно, обучаване на машини, трениране. Всичко това се извършва е, с помощта на успешни проекти. Обаче в Европа до сега не успяха да се постигнат сериозни резултати с цел развитие на технологиите. Сериозна фрагментация се наблюдава много европейски дружества са придобити от големи европейски компании, мулти компании. И това също се отразява и научно-развойната дейност. Тоест в Европа има нужда от сериозна координация, да се увеличи ефективността, да може да се споделя знанията, инфраструктурата, ресурсите за различните езици и необходимо да се развият дружествата в Европа, вместо да са малки и раздробени, да се обединят, за да има големи европейски. Политиките. Какво прави администрацията в Европа? Виждаме, че тези технологии са много важни за Европа и те могат наистина да помогнат за разрешаване на сериозните предизвикателства – Анализирахме повече от 3000 технически, стратегически и политически документи от Европейската комисия парламента. Резултатите обаче са много разочароващи. Виждаме, че има голям пропуск или липса по отношение на това как се сравняват езиковата технология с другите тенденции и технологии езиковете изостават. И а, това а, е резултат на проучване на големи бази информации от Европейския парламент и комисия. Това всичко се отразява и в документите на Европейската комисия. Мога да ви дам, например, пример стратегията 2015 година за цифровия пазар – където се споменава на съвсем накратко многоязиковите услуги, а пък разбираме, че е, езиковите бариери са много сериозно предизвикателство. Тази важна тема следва да привлече нужното внимание. Необходимо е да се разработят конкретни политики, институционални, нова рамка в европейските институции, за да може да се направи точна оценка на ситуацията. Също така предлагаме политики за укрепване, пренасочване на съответните усилия за да може да се създадат платформи, да се раз, е, разработят съществуващите със съответно внимание, за да може да се преодолее е, пропаста, на която ставаме свидетели. Необходимо е да се повиши информираността на гражданите, на дружествата относно технологиите, които работят с човешки език. Това е изключително важно, защото в крайна сметка услугите ще бъдат изключително полезни за Европа. Би трябвало да има публични или смесени инструменти за финансиране, да може да се подпомогнат е, малките дружества в Европа и е изключително важно да се обе, обучи персонала да работи с тези технологии. Естествено, нужно е да се обърне внимание на обществените поръчки, при новаторските технологии, да се предоставят услуги на различните езици в Европа и да се подкрепи европейския отрасъл. Опитвам се максимално бързо да премина пред, е, през презентацията си. Какви са заключенията? Езиковите бариери в Европа са много сериозни, имат сериозни социал-економически последствия. Технологиите за човеш, работа с човешки език са изключително важни, но те могат да помогнат да преодолеят тези бариери, като се е, използват още по-широко Необходимо е Европа да се обърне лице в лице към това предизвикателство и от политическа гледна точка тези политики не са добре отразени в сега съществуващите ИКТ политики на Европейския съюз. Трябва да се направи оценка на положението. Благодаря ви. And, uh, me... Благодаря ви за изказването. Е, ето един бивш е, депутат на Европейския парламент в залата Виторио Проди. Добре дошъл. Сред нас много добре си спомняме, поне някои от вас, е, съвместната ни работа. Винаги сте добре дошъл вие бяхте много активен член на нашата комисия. Благодаря, че сте тук днес. Okay, if you want to say few words or... Ако желаете да кажете няколко думи, добре сте дошъл да го направите. I, Mr. President... Господин председател, много съм развълнуван след две години и половина да се върна отново в тази зала, толкова важен за мен, за моя живот, за разбирането на проблемите на света и човечеството и на промишлеността в това число. Така че със себе си винаги нося духа на всичко научено до сега, с ваша помощ, помощта на моите колеги. Господин председател, много ви благодаря за това, че ми позволявате да приветствам всички колеги точно от тази трибуна. Това място, което е изключително важно за мен и за Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, Виторио. Благодаря много. Ние не сме бивши колеги, ние сме сегашни ваши колеги. Вие просто идвате на гости на своите колеги. Благодаря ви, че сте тук. И така, продължаваме с дискусията. Господин Пол Рубик. Ето, както виждате, Виторио, нещата не са се променили в нашата комисия. Председател на СТО. Ja, ich möchte mich recht herzlich für die Präsentation bedanken. Благодаря много. Действително, работата на стола, господин Рубик. А, анализираме в работата на стола различни възможности, политики и разсъждаваме относно тяхното бъдеще в Европа. И така въпросът е свързан с езиците и представлява един от пете приоритети на стола, заедно с мобилността. И изключително важно е да бъдем в състояние, да можем в цифровия е, свят, да можем да имаме огледален образ на реалния свят. Това е много важно. Защото, например, ако и възникне проблем, самолет и човек, който говори език, говорен от малък брой хора, как бихме могли да му помогнем? Ето, например, това са някои от предизвикателствата, пред които сме изправени. Многоезиковото общуване струва милиарди и технологиите в тази област също са много обощаващи. Ние започвам да работим по този начин. Посетихме е, Силиконовата долина и ни казаха, че Google инвестира в е, социална дейност. Хиляди айфони са изпратени на бежанци и за хора обаче, които са неграмотни, а, ако а, използват а, друг вид азбука, пиктограма, очевидно всичко това трябва да се има предвид при разработването на софтуер на всичките тези устройства. Трябва да бъдат включени различните езици защото в противен случай запазваме националните бариери за културата, за бизнеса, за спорта. Езиковото съдържание, езиковите умения са изключително важна част от а, комуникацията. Това е част и от економиката на мащабите. Много е важно, че сега в Европа започваме да разискваме този въпрос а, успоредно с вътрешния пазар. Необходимо е да се разработи инфраструктура, да се инвестира и а, а, за да можем успешно да преодолеем тези предизвикателства. Това е един много важен аспект от културното многообразие в Европа, но трябва да бъдем в състояние да си общуваме, да бъдем конкурентно способни. Официалните езици трябва да бъдат включени в цифровите услуги, да има а, възможност за писмен превод в реално време, необходимо е да се укрепят алгоритмите и да намерим нашето място в цифровия свят. Благодаря. Моника Салдаурес е автор на идеята за днешното представане. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви за изключително интересното проучване от опитни учени. Благодаря на сто, че подкрепихте тази идея. Няма да се изказвам по самото проучване. То трябва да се проучи, с него трябва да се запознаем. Много интересни идеи са представени, но няколко бележки искам да направя. Първо, какво има Европа? Има езичие, наследство много културно и многообразно. Има отличен потенциал за научно-развойна дейност, но какво няма Европа? Няма политика за многоязичие, за, а, инфор, в информационната епоха нямаме политика и цифрово пространство за езиците. Зад какво застава Европа? Както вече бе казано, основните събития в езиковите технология всъщност се извършват извън Европа. Европа предприема много, но недостатъчно все още. Така че ние имаме нужда от това проучване, изключително много, и в него се посочват някои посоки за развитие на политиката. Така че ние трябва да вървим именно в тази посока. Трябва да насочим европейската политика към многоязичието в цифровата епоха. И на последно място искам да спомена един пример. Е, казахте Google. Видяхме на екрана данните. Добър напредък има по отношение използване на невронната мрежа за езикови технологии. Голямо а, постижение имаше в Европа. В Лондон е създадено а, а, а, център на Google – и има изключителен брой проекти с платформа Евронет. Но защо това се прави извън Европа? Защо този милионен проект, милион, проект за милиони не се прави тук в Европа? Аз съм за проекта, който споменах. Никакъв случай не съм против него не искам да кажа, че а, трябва, трябва наистина да а, еко, економисаме средства, да ги насочиме в точната посока. И това е а, е, езиков проект. Трябва да имаме напредък трябва да се обърнем към комисията и да кажем, нужен ни е такъв проект, езиков проект. Можем да подготвим резолюция в парламента, така че наистина да можем да го постигнем. Благодаря, господин Ташановски. Опаковат слова, с kterými velmi souhlasím. Благодаря, господин председател. Искам да повторя думите на преждеговорившите. Наистина съгласен съм. Аз съм член на съвета на стола и съм убеден, в ползите на това проучване, а именно да се почертае значимостта на езиците, ролята на езиците и усилията да се използват алгоритми, математически модели, за да се преодолее езиковата бариера. За Европа това е част от историческото ни наследство. Разбира се, езиците са а, втъкани в изключителен брой произведения на изкуството и творби. А, има огромно многообразие на езиците, на културата в Европа. Не можем да кажем кой език е по-малко или по-не важен или кой е по-важен. Всичко това е част от нашето съвместно съществуване е, стотици години наред. Езиците. Сега, що се отнася до е, математическите методи? Математически или машинния превод е нещо изключително сложно. В него, разбира се, е вложен езика, той движи развитието на езиците. Методите се използват и в други области. Съгласен съм с моите колеги. Това е много важен въпрос за Европа. Ние говорим много езици, никой не се изненадва от това, но в Америка се постига повече, въпреки всичко в тази област. А те няма толкова много езици. А целта на стола е да насочи бъдещето развитие в тази област. И така, писменият превод, използвайки всякаква технология, не само компютърната, И разбира се, има проучвания за а, действието на човешкия мозък. А, всичко това трябва да имаме предвид. Защото това е един от най-важните области на научното познание и изследване. Благодаря. Благодаря, господин председател. Голямо благодаря за отличното експозе. Благодаря най-напред на Пол Рюбик и на Стоа за инициативата да се възложи това проучване. Благодаря на господин Стара Багас, който години наред наистина отстоява тази тема и се бори за нея, за да бъде в центъра на нашето внимание. Първото ми изказване е свързано с това, че езика е част от културата. Без езика няма и култура а пък в Европа има много образие в областта на културата и тук става ясно, че имаме също така и а, езиково многообразие, което трябва да запазим. Много благодаря за тази инициатива. А, нещата не са в застой. Нека да видим какво може да се предприеме от тук нататък. Необходимо е повече огласяване на темата. Трябва да следим отделните езици, да използваме всяка една възможност, да ги записваме Необходимо е да се направи онова, което вие посочихте проучване, технологията, как може да бъде използвана, за да се лансира многообразието езиково и културно, още повече в езика. Това казаха и колегите. Това следва да направим. Не бива да говорим за английски, че играе такава роля. Нека да погледнем положително на нещата, така че в крайна сметка да имаме многообразието в Европа, да се подкрепи това многообразие от новата технология. А, също така и медиите бихме могли и на тях да обърнем внимание. Може да се направи и допълнително проучване, не зная. Но това е важно. Да си зададем въпроса. Какво да направим от тук нататък, така че езиковото многообразие да се поддържа в Европейския съюз? 23 юни решението взето от Обединеното кралство за Брексита. Добре, ако това се случи, тогава ние трябва да помислим и за езиковия режим отново. Може би трябва да има промени, може би други езици биха могли да получат по-висок ранг, например, в европейските институции. Но, разбира се, най-напред британците трябва да кажат, че излизат. Благодаря. Благо... Председателя, благодаря ви. Кохричък. Следващият е, оратор, господин Кохичек. А, využije toho, že máme tlumočení, takže budu mluvit. Предвид факта, че има устен превод в момента, ще се възползвам от възможността да говоря на чешки. Не знам до каква степен Стола се занимавала с този въпрос, но в Европа има езикови семейства, които обединяват езици с близка структура и близък близки по происход, откъдето има и близост в а, речника. И като цяло можем в някакъв степен да разбираме тези езици от другото семейство. Но в момента, в който сме изправени пред специализирани технически текстове, имаме много по-сериозни проблеми, защото всеки език има своя специфична терминология когато говорим за превода на стандарти, трябва всеки път да се гарантира качеството на превода, трябва да се гарантира много високо качество на терминологията, т.е. не е достатъчно да се гарантира правилната граматическа структура на изречението на чешки или на испански, но трябва също така да можем да гарантираме, че се използва с правилната техническа терминология. И мисля, че ще ни трябва доста време, докато постигнем това. Благодаря ви. Мовиме о Виел. Давам си сметка, че говорим тук за многоязичието. И всъщност всеки би трябвало да използва родния си език. И ще се опитам аз самия да се придържам към този принцип, поне за тази точка от дневния ред. Имаме и представител на Европейската комисия. Сред нас представител на генерална дирекция Connect, господин Марчела, но ще го помоля да се изкаже в рамката на една минута, защото двамата малтийски министри чакат пред вратата. Но държа да почетая, че има представител на Европейската комисия, на когото давам думата. Много ви благодаря, господин председател. Да, ние също приветстваме този доклад. Доблизо следим развитието и работата на стола по този доклад. Даваме си сметка за всичките усилия, положени за да се обхванат различните възможности на технологията за преодоляване на езиковите граници взимаме предвид и всички социални економически измерения на тези езикови граници. И е важно да се отбележи, че дори и по отношение на технологиите има разлика между понятието езиков източник и езикови данни. Също така, следваме на факта, че, че взехте предвид подкрепата, която оказва Европейската комисия за развитието на нови технологии по отношение на машинния превод, различните научни изследвания в областта на неврологията и т.н. Благодаря ви, председателят, и аз ви благодаря. И също имате възможност да си кажете народния си език, между другото. Но разбира се, може да се изкажете на какъвто език изберете. Господин Ланги има думата. Аз също искам да изкажа подкрепата си за това изследване. Вече от 23 години съм член на Европейския парламент. И си пред очите ми стъпка по стъпка в собствена институция английския започва да се налага. Английски се използва във всички преговори, но все по-често се сблъскваме с трудности в, в техническите понятия, с терминологията. Така че ние самите законодателите тук трябва да прилагаме единството в разнообразието и езиковото многообразие на практика. Всичко това звучи много хубаво на думи, но Мога да ви кажа, че в Вашингтон всичко е на четири езика, на английски, френски, испански и немски, а тук в парламента всичко е на английски, и тук там е по нещо на френски. Но другите големи езици, като испански, италианския и немския, са напълно пренебрегнати. Защо? Ето защо това проучване наистина е много интересно, но и би трябвало да ни накара да преразгледаме собствената си политика. Дори е Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, все още има няколко държави, които и ползват, имат английски като официален език, но това не значи, че английски трябва да е повсеместен. Господин Ланги, благодаря ви за изказването. Разбира се, имате пълно право. Понякога не се придържаме към родните си езици, но трябва да сме, но трябва да можем да общуваме между си и по коридорите, когато преводачите не са с нас. Така че ни се налага да използваме някакъв общ език но разбира се, сте напълно прав. Ще помоля гостът ни е експерт за заключителни думи, така че съвсем накратко, моля ви, министрите чакат пред вратата. Well, thank you very much. Много ви благодаря, господин председател. Мисля, че Дискусията ни днес беше много интересна за собствените ни езици и за това, че трябва да може да ги използваме, когато общуваме помежда си. И мисля, че това е основният въпрос в Европа. В Европа се говорят много езици, всеки трябва да се възползва от правото си да може да говори народния си език, когато общува с останалите или когато общува с администрацията. Това е един дебат, който То сега не се обсъждаше наистина на политическо равнище, затова английски се превърна в работен език на Европейския съюз. Но сега ми се случи тази възможност. Ето защо за Европа е толкова важно да обърнем особено голямо внимание на този вид технологии, да ги направим един от най-важните ни приоритети. Много ви благодаря. С нетърпение ще очакваме последващите действия след този доклад. Благодаря ви. Drogie koleżanki, drodzy koledzy, przychodzimy... Przychodzi... Скъпи колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 12. Точка 12 от дневния ред. I'm sorry, five minutes later. That's okay. Five minutes later. But we can manage.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 Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Скъпи приятели, дами и господа, Започваме срещата ни с представителите на председателството на съвета на Европейския съюз. Приоритетите относно политиката в областта на далекосъобщенията и цифровия единен пазар. Господин Емануел Мария, малтийски министр по въпросите на конкурентоспособността и на економиката в сферата на цифровизацията, морското дело и услугите. И приоритетите относно научно-изследователската дейност. Господин Крис Аджуиц. Малтийски парламентарен секретар по въпросите на научните изследвания, иновациите, младеща и спорта. Днешната дискусия е важна за нас. Бихме искали да обсъдим с вас е, и ЕНИСА, Агенцията на Европейския съюз за мрежова информационна сигурност, единия цифров пазара, е, цифровата економика и връзка с морското дело, конкурентоспособността. ИТЕР, GRC, AT и всички други теми, които могат да вълнуват нашите колеги по време на председателство всички тези теми ще бъдат много важни. Друга тема, която ни вълнува е инициативата Прима или партньорство за научни изследвания и иновации в Средноморския регион, като обсъдихме преди малко. Ще обсъдим и новият кодекс за телекомуникациите и досието за роуминга на Едро друг много важно досие в цифровата ни политика. Приветствам ви с добре дошли в Европейския парламент, господа министри. Много ви благодаря, че сте днес сред нас. Нашата парламентарна комисия е отговорна за всички тези политики, цифровата политика, единията цифров пазар, може би няма да е ще, ще помоля напред господин министра Малия да започне дискусията с встъпителното си изказване. Благодаря ви, господин председател. Най-напред ще представя общата програма на нашето председателство на малтийски език, след което ще премина на английски език, за да ви представя приоритетите ни. През последните 60 години Европа беше, беше превърнала в символ на мир, развитие и надежда. И тези успехи се дължаха на визията на основателите на европейският проект. По това време мнозина бяха скептично настроени към възможностите ни успех и сътрудничество. Днес година, докато отбелязваме 6 годишното създаването на Европейската общност, Малта има привилегията и честа да поеме ротативното председателство на съвета на Европейския съюз. Сега е момента заедно да се замислим за изминалите 60 години и за общата отговорност, която носим да се възползваме от всичките ни общи облаги и да ги споделим с нашите граждани, облаги, които често забравяме. Европа се нуждае от нов тласък напред и скорошните събития из цяла Европа ясно ни показват, че Европейския съюз трябва да е много по-близо до своите народи и да се умее много по-ясно да представи своят проект, да предостави нови възможности на своите граждани, включително и възможността да изпълнят своите амбиции и да успеят в своите проекти. Никога не е имало толкова силна потребност от реформа в Европейския съюз. И искането за тази реформа от страна на гражданите никога не е било толкова силно. През последната последните няколко години разтърсиха основите на Европейския съюз в вида, в който го познаваме. И малко е твърдо решена да допринесе за европейският проект. Надяваме се по време на председателството ни, благодарение на работата ни в рамките на съвета и съвместна ни работа с вас в Европейския парламент, Европейския съюз ще стане по-силен. Знам, че 6 месеца е доста кратко време, но ние имаме големи амбиции, бихме искали да постигнем напредъка по някои проекти, но едновременно с това гледаме реалистично на нещата. Знаем какви са ограниченията ни, но знаем също така къде е силата ни. Ето защо ще се срещнем с останалите делегации в съвета като честен събеседник без подмолни идеи и без да се опитваме да оказваме натиск. По същия начин ще работим с Европейския съюз в духа на сътрудничество и откровенност. Фактът, че нашият министър-председател, заместник министър-председател, министър на финансите и ръководителя на позицията са били членове на Европейският парламент, показва, че добре осъзнаваме колко важен на роля играе Европейския парламент и колко важен играе, роля играете вие като пряко избрани представители на европейските граждани, които се занимават с законодателска дейност в техен интерес. За нас е чест да бъдем председатели на съвет на Европейския съюз в настоящият момент. И ръководната ни, патронната ни светлина през този период ще бъде да дадем нов тласък напред за да се ближим отново с гражданите ни като потребители, като създаващи богатство и като участници. И в основа на това сме определили, че тези приоритети миграция, сигурност, вътрешния пазар, политиката на добросъседство, социалното приобщаване и морският отрасъл. За нас Това са теми, по които може и трябва да се чуе нашият глас. Няма да се спирам отделно на всеки един от приоритетите, но за ваше позволение, господин председател, ще се спра на работната ни политика в областта, която засяга вашата политическа парламентарна комисия, досията, по които вие работите. Уважаеми господин председател, уважаеми члена на Европейският парламент, благодаря ви за топлия прием. За мен наистина е огромна чест да получа да на поканата ви да представя пред парламентарната комисия и приоритетите на нашето председателство в областта на цифровизацията. Откакто заех поста на министър, отговарящ за цифровият сектор, се опитах да се срещна с колкото може повече от вас. И тези срещи ми позволиха да се запозная с приоритетите и тревогите на Европейския парламент в областта на цифровия сектор. Винаги съм смятал, че отвореният и честен диалог с Другият законотворчески орган ще бъде един от ключовете на успеха ни като председателство. И мога да ви уверя, че възнамеряваме да запазим каналите на комуникация отворени по време на цялото ни председателство. Като островна държава, която няма пряка връзка с континента, ние сме напълно наясно за всички обори на цифровизацията зората на цифровизацията започна една нова ера, ера на нов, епоха на нови възможности, които ни се струваха немислими дори преди няколко години. Ето защо е от първостепенно значение да се стремим не само към доизграждането на единия цифров пазар, но също така да се стремим каквото и да постигнем, да бъде подходящо не само за настоящия момент, но и за бъдещето. В този момент, в тясно сътрудничество с всичките ни е, партньори, т.е. с е, предстоящите три председателства и с Европейския парламент като съзаконодателен орган, Малта възнемарява да предприеме една реалистична, едновременно с това амбициозна програма за своето председателство. Малтийското председателство ще продължи да награжда над отличната работа, извършена от Нидерландското и Словашкото председателство и ще гарантираме, че следващите три председателства ще имат здрава основа на как да продължат своята работа. Предстоящото въвеждане на технологиите 5G трябва да е явление, за което сме подготвени. Това ще бъде възможно това ще бъде добра е възможност Европейският съюз да поеме своята ръководна роля в тази област. Засиленото равнище на цивилизация ще доведе до много възможности за всички ни. Ето защо Малтийското председателство ще се стреми да работи заедно с съвета, комисията и парламента, за да гарантираме, че можем да извлечем възможно най-много облаги, както за гражданите, така и за предприятията ни. Обеден съм, че бързото развитие на преговорите по частотния спектър 840 МГц ще бъде завършен успешно, включително и със сътрудничеството на Европейският парламент. Работата по а, кодекса за телекомуникациите ще е една от основните ни а, елементи на работа през нашето председателство и ние сме убедени, че това ще бъде ключов елемент, за да може да се справим с предстоящите предизвикателства и развитие в цифровият сектор. Малта е убедена, че изграждането на нова рамка, основаваща се на по-засилена взаимосвързаност и ясни правила, е от първостепенно значение. И за тази цел започваме вече да работим по това досие, особено в частта, за която засяга услугите, след което ще се опитаме да постигнем напредък по това досие, доколкото е възможно. В момента работим тяхно сътрудничество с постоящото естонско председателство и с докладчика на Европейския парламент по това досие, за да гарантираме, че ще постигнем възможно най-голям напредък по него. Също така, ще се надяваме да завършим а, с файла на съвета по телекомуникации на 9 юни тази година. Продължават преговорите между съвета и парламента. Обетен съм, че преговорите ще приключат своевременно, за да можем да постигнем амбициите ни по отношение на Ромика до 15 юни тази година. Наясно сме, че преговорите и двете страни никак не бяха лесни. Едновременно с това съм убеден, че и двете страни споделят еднакво големи амбиции по темата. Обедени сме, че създаването на, на програмата Roaming for Europe ще бъде голям, от голяма полза за европейските граждани и за европейските предприятия и се надяваме да успеем да приключим с преговорите по това досие през няколко седмици. Матиското председател също така възнамерява да се опита да приключи с регламента за насърчаване на интернет общностите в а, селските райони и обществените места. Очакваме е, продължението през комисия до април тази година и можем да въврим, че ще сме готови да започнем тристранни преговори с е, цел приключване на досието. Малтийското председател също така съвпада с е, две годишния юбилей от лансирането на стратегията за цифровият е, един пазар. Това ще ни даде възможност да преразгледаме всички досиета, които влизат, които са част от тази стратегия. Малта ще се постарае да постигне, да превърне своето председателство в успех за цяла Европа. Ако заедно успеем да се възползваме от всички възможности на един в пазар, това ще доведе до съществени ползи за нашата економика, за нашите предприятия и за семействата ни, като се подобрят възможностите за достъп до услуги за потребителите и се подобрят качеството на услугите. Уважаеми че Европейски парламент, нашата цялото председателство е да работим възможно най- ефикасно за да постигнем общата ни цел, а именно Европа да се превърне в световен лидер и цифровият сектор да бъде начало на конкурентоспособността ни, иновациите и сигурността ни в а, облага на, както на предприятията, така и на гражданите ни. Но няма как да го постигнем сами. За да постигнем изцяло целите си, ще имаме нужда от подкрепата и сътрудничеството на Европейския парламент. Много се радваме на това сътрудничество и сме убедени, че заедно ще можем да предложим на по-добра Европа на нашите граждани и на нашите предприятия. Благодаря ви. And... Благодаря ви, господин министър. Next speech. Следващият ни оратор относно научно-развойната дейност, господин Ачус който е Малтийският парламентарен секретар за научно-развойната дейност. Добър ден, уважаеми колеги, господин председател. Благодаря, господин Бусек. Уважаеми депутати, за мен е чест и е, привилегия да бъда тук пред вас и да ви представя работната програма на Малтийското председателство в областта на научно-развойната дейност, иновациите и е, космоса а, има огромна връзка между съвета и Европейския парламент като са законодателни органи и а, е, съответно от тук трябва да тръгне диалога с Европейския парламент. Трябва да се възползваме от предоставената възможност за обмен на становища тук. А, ние сме председатели на ротационното председателство на Европейският съвет за първи път от присъединяването ни през 2004. Днес, днес сме на кръстопът и съответно нашата работна програма трябва да отговори на предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз. Смятам, че в моята област, научно-развойните дейности и иновациите, можем да постигнем много, и че това е от изключително значение за Европейския съюз. Това е част също и от съседската политика на Европейския съюз и развитието на морският сектор. Особено в областта научно-развойна дейност и иновации се съсредоточаваме върху два приоритета. Да се продължи партньорството за научно-развойна дейност в, меди... в Средиземноморският басейн, Прима, и също така да се а, подсили картографирането на територията. Това е голям проект за иновации в е, Средиземноморският район. За първи път ще се използва член 185 в това отношение и за първи път ще се изгради партньорство между Европейски съюз и неевропейски средиземноморски държави. Такова партньорство изглежда необходимо за развитието и растежа на Европейския съюз и е, съседските държави. Прима може да бъде е, част от един всъщност отворен дневен ред, така както го каза и съответния комисар науката и дипломацията имат ключова роля за подсилване на международните отношения и не по-малко също и за социалните проблеми, които са от все по-трансграничен характер. Такова стартиране на проект е Първото по член 185 и, и съответно признаваме, че ще трябва да работим много усърдно, за да постигнем наистина успех. Амбицията ни е заедно с вас да постигнем а, интересни идеи, които да доведат до а, задействането и, установяването на програмата Прима. Именно за това сме готови да работим в тясно сътрудничество с комисията ИТРЕ и, и с комисията за, в името на доброто на всичките ни партньори. Можем да постигнем целите до края на това председателство, смятаме ние. Нека сега да се възползвам да изразя а, до, благодарност към докладчицата по прима, госпожа Сакорафа, за становището, което направи по този важен проект. Разбираме а, от презентацията, както и от първият обмен на становища, че вече е имало дискусия тук, имало дискусия тук тази сутрин. И въпреки усилията ни за подсилване на европейско и средиземноморското партньорство, трябва да работим още и точно в този дух е и конференцията през май в Малта, посветена на тази тема. Също ще използваме научно-развойната дейност като а, средство за разрешаване на проблемите, свързани с миграцията и на решаване на причините за тази иммиграция. Втория ни приоритет е свързан с докладване и следене и използването на научно-развойната дейност в картографирането. Трябва да се види кои са тези области, където има проблеми от административен характер и които са от административна тежест. Също а, това ще бъде един, едно желание към всички, които взимат решенията в Европейския съюз, а, да улесним цялата дейност докладването вече създава допълнителна административна тежест и обратен ефект при прилагането на политиките. Смятаме, че а, улесняването на задълженията по контрол и докладване ще позволят по-добри постижения в Европейския съюз и ние се надяваме да работим а, за да разрешим няколко аспекта, чистотата и качеството на докладването, например. Това ще послужи като база за министрите на научно-развойната дейност а, да приемат съответен съответен текст на съвета на министрите на научно-развойната дейност на 30 май. Има и друга дейност, разбира се, която е предприята от президентското трио. Това са а, адекватни ключови проблеми, които трябва да се решат. Една от областите е а, връзката а, между иновациите и разминаването между научно-развойната дейност в различните държави. Географският баланс и участието в Хоризонт 2020 Остават също и а, приоритет за нашето председателство, както и за вас, предполагам. И във връзка с това, председателството очаква публикуването от, от страна на комисията на първо в оценка, първо проучване по програмата Хоризонт 2020. Даваме си сметка, че вашата комисия работи по предложението на комисията за рамковата програма. И съответно чакаме с нетърпение да видим доклада за оценката от прилагането на Хоризонт 2020 с цел да се направи междинния преглед на състоянието на деветата рамкова програма. Председателството след това ще предприеме, когато е необходимо, съответните действия по работа по тази тема. И ние тясно си сътрудничим с следващото председателство, за да може да има успешно решаване на темата. Е, интересна програма също беше изработена, за да се създадат дискусии по свързани, свързани с политиките ни а, в рамките на нашето председателство и съответно ние ще се радваме да ви а, посрещнем на тези събития. Относно квантовите технологии, а, ще има един семинар в Малта на 17 февруари и очакваме да има допълнителни дискусии а, за сътрудничество с неевропейски държави. Също ще има е, една конференция Блумет, научно-развойна дейност и устойчиво развитие, която ще се състои на 18-19 април в Малта. Председателството смята, че морските ресурси също могат да допринесат за изграждането на един по-устойчив морски сектор в Европа. Ще има и други, други две основни конференции по действията на Мария Склодовска-Кюри. Тези конференции ще се състоят на 11 и 12 май и след това 21-23 юни. И а, относно космическата политика ще има връзка с комуникето на комисията за а, космическата стратегия на Европа, не, комунике на комисията. Ще те е, в резултат от световната обстановка е, всички признават, че космос е от стратегическо значение за Европа и следователно Европа трябва да е, действа заедно, както и индивидуално, за да поеме отговорностите си към космоса. Едновременно с това трябва да се признае, че дейностите в космоса са от ключово значение за развитието на нашето общество и растежа и имат конкретно значение върху ежедневния живот на гражданите. И съответно трябва да се наложи рамка на това развитие и трябва да се видят кои са ключовите дейности за бъдещето развитие на дейностите ни в космоса, за да можем да подсилим конкурентоспособността и да се изгради балансирано развитие в Европа никой сам не може да работи в тази област. Всички заедно можем обаче да постигнем целите за увеличаване на ползите за европейските граждани и за економиката чрез дейности в космическото пространство. Трябва също така да видим позициите на държавите членки, както и на Европейският парламент за космическия пазар, както и стратегията за космоса, свързана с отбраната и, и защитата ни. Надяваме се да постигнем споразумение в това отношение. Ще има заключение на съвета в това отношение по време на съвета за, кон... за конкурентност и космическа политика на 30 май. И по време на този съвет очакваме да се проведе целият политически дебет, дебат и а, ще видим какви са реакциите на Европейският парламент а, в това отношение. Оставаме готови също да работим и по други космически инициативи включително и улесняването на, на космическите данни и услуги. Разбира се, всичко зависи от работата на комисията в това отношение. Относно събитията, свързани с космическата политика, Европейската космическа агенция, ще организираме конференция, наречена подсилване на Средиземноморието на 27-30 юни в Малта Идеята е да се говори там за технологическите приложения, които могат да бъдат използвани за да се решават предизвикателствата в региона е, и за да се увеличи стабилността и сигурността в Европа. Тази тема ще бъде включена в други събития през нашето председателство, например заседанието Блумет, което споменах вече. Скъпи колеги, надявам се, че нашата програма ще бъде вдъхновение за вашата работа. Очакваме с нетърпение и с вашата помощ, вашето сътрудничество да, да бъдем наистина чрез нашето председателство в полза на нашите граждани. Благодаря. Благодаря, господин министър. Обикновено ние си, като кажем Малта, си представяме, представяме вакансия. Вие тук ни представяте една натварена програма, т.е. ще пада работа. Но добре, добре, добре дошли а, на колегите от Малта. Разбира се, ако искате да вземете думата, заповядайте, но сега първо от НП колегата Делка Силвера. Благодаря. Благодаря на Малтийското председателство, благодаря на двамата министри, които днес са тук. искам да се спра на казаното от господин министър Малия, който отговаря за цифровия пазар, както и за информационното общество. Имахме вече едно заседание свързано с телекомуникациите и точно там беше представен малтийски интерес в това отношение, така както беше и казано, а именно, че искате да направите, да постигнете напредък, за да се приключи темата по този сектор. Искам също да спомена и спешните въпроси. Всички си даваме сметка за това. И идеята ви да се стигне до споразумение за регламента за а, роуминга, а, и средата на юни 2017, доколкото знам, това е датата за влизане в сила на а, а, прекратяването на разходите за роуминг и смятам да а, това да стане, да, да решим темата възможно най-скоро. Има също така и много други законодателни текстове в рамките на преразглеждането на а, телекомуникационните а, директиви, е, например регламента за бежичния интернет и други, а също и европейският регулатор за телекомуникациите, всички тези текстове трябва да се разгледат, да се преразгледат. Няма да се спирам в детайли на други въпроси. Искам само да кажа, че съм съгласна. Да, наистина трябва да вървим с твърда стъпка напред. Ще бъде невъзможно да се каже, че ще стигнем политическо, ще постигнем политическо съгласие по абсолютно всичко, но се надяваме все пак в сектора на телекомуникациите да постигнем много. Това, което можем да направим е да продължим напред. Всички си даваме сметка, че трябва да вървим напред този сектор все по-бързо спрямо други сектори, като се има предвид еволюцията в цифрови, цифровите технологии Поставили сме си график и се надяваме да започнем преговори с съвета. Така или иначе, убедена съм, че както съвета, така и парламента ние сме показали достатъчно желание, за да постигнем съгласие в най-близки срокове и да се опитаме да не губим време, тъй като става въпрос за спешна тема. Благодаря, госпожа Дали. Благодаря, господин Брезател. Благодаря, господин Малия. Благодаря на министрите за присъствието. Два въпроса имам. Мерките които а, ще се въвеждат от, комисията, а, казахте, ще позволят повече гъвкавост и повече ефикасност за доставчиците на услуги, както и за доставчиците на интернет. А, едно от важните приложения, за които се, се говори в този конекс, е най-вече свързан с цените на спектъра. Но когато се говори за цени, виждате, че цените варират нали, в различните държави членки. Какво смятате, че ще направи Малтийското председателство в това отношение? А сега относно към господин Ачиус – много интересно нещо казахте, а именно, че ще има приоритет ориентиран към космоса. Но нека да не забравяте, че а, Малта като държава сама по себе си има много малък капацитет в тази област, а вие пък ще имате лидерската функция. А, как? Какви са действията, които ще предприемете, за да гарантирате, че хората, гражданите ще се възползват най-много от космоса и от космическите услуги, за да се поцели економиката. Благодаря, господин Тушановски. Благодаря. И аз искам да се присъединя към казаното от колегите. радвам се, да видя тук а, двама министри. Смятам, че вашето председателство ще бъде доста необичайно, защото парламентът се занимава с няколко законодателни текста. Може би в този случай а, комуникацията с нас ще бъде доста по-важна е когато се занимаваме с пакета телекомуникации, както и с темата роуминг, както и частотния спектър. Смятам, че наистина ще бъдете едно цифрово председателство и ще имате много работа в това отношение. Твърдо съм убеден, че а, темата роуминг може да бъде решена благодарение на вашето председателство. Имате много отворена позиция в това отношение за тарифите, за предаването на данни също. Благодарение на вашият опит бихме могли да стигнем до общо становище. Всички си даваме сметка, че тук не става въпрос за е, нещо простичко, но все пак всички ще положим максимално усилия. Относно космоса. И искам да привлека вниманието ви върху факта, че тази година системата Галилео ще започне да, да участва все повече и този проект ще се развие под ваше председателство. Ще трябва да видим как а, можем да кажем, че ще има напредък с сътрудничеството, разбира се, на всички държави. Искам също така да кажа, че това е особено тежка задача и си даваме сметка за специфичният тежък график, който имате пред вас. Благодаря ви за вашето присъствие. благодаря от името на либералите. Също ви благодаря за вашето присъствие, за презентациите цифровият пазар, научно-развойната дейност, това са много важни теми. Малта е малка държава, 6 месеца е само председателството, но ви пожелавам успех. Госпожи, господин Малия, вие също така отговаряте за морския сектор, но нищо не казахте. Какви са вашите цели в това отношение? Това са важни и за мен цели. Аз съм част от парламентарната комисия отговаряща за морското пространство. Господин Ачиус, говорихте за научно-развойната дейност, иновациите, за космоса. Всички тези теми са много важни за Европа. Но аз работя с комисаря, който отговаря по тези дейности. И, и той работи много по а, така наречения син растеж, Хоризонт 2020, и всички тези морски аспекти. Вярно е, че космоса има още какво да се прави, но такъв е случай и с океаните, поне, поне така ни се каза и от комисаря. Та, какви са вашите приоритети в научно-развойната дейност, не само относно космоса, но научно-развойната дейност в областта на океаните? и а, какви, с какви възможности разполага Европа, за да а, изследва тези океани. Благодаря. А, представителите на ГУЕ сега. Благодаря за дадената дума. Аз съм докладчик и а, Малтийското председателство посочи че партньорството Прима представлява важен елемент в научно-развойната дейност. Това означава усилие от страна на Европейския съюз, което ще допринесе за решаване, може би, на проблемите с иммиграционните потоци и също ще се подсили управлението на водата, както и земеделските системи, това ще бъде много добре и за двете страни на Средиземноморския басейн. Господин секретар, имайки предвид, че тази програма ще започне от 1 януари 2018, имайки предвид крайната дата, Мога само да поздравя сътрудничество между политическите групи в Европейския парламент и също искам да кажа, че е, като докладчик ще направя всичко възможно, за да постигнем по-добри резултати. Желая ви успех във вашето председателство. Thank you very much, madam. Благодаря много, госпожо. Госпожа Капело, от името на Европа на нациите и свободата. Благодаря, уважаеми е, господа министри. Вашето председателство наистина е изправено пред много сериозна задача, що се отнася до цифровизацията. Вие казахте, че това е изключително важно по отношение на пакета за далеко съобщенията, особено начина по който вие, е, разбира се, разглеждате прилагането на е, разпоредбите във връзка с е, роуминга. във всеки случай искам да попитам, когато става въпрос за бежичната мрежа и доклада за това за Европа. Вчера бе споменат този аспект на заседание. Много важно е гражданите на Европа да разполагат в публичното пространство с мрежа. Това е изключително важно. Заделени са съответните средства, финансирането ще идва от Европейския съюз към държавите членки и ще можете ли всъщност да направите така, че и държавите членки да предоставят съответните средства, за да може да има достъп публичен до мрежата? И сега а, изключително важно е 5G е, е един въпрос, който се разглежда с особено интерес в, в нашата комисия и технологията 5G трябва вече да е готова 2020 година, което значи, че ще бъде изпробвана 2018 година, а пък държавите членки трябва да имат своите планове за разполагане на тази мрежа. Какво ще направите в тази насока, така че наистина да има успех 5G. Освен това, когато става въпрос за изпълнението, обръщам се към парламентарния секретар. Има, разбира се, пречки бюрократични. Те би трябвало да бъдат сведени до минимум. И как мотивирате държавите членки първо да извършат нужното по отношение на плащането и да бъдат мотивирани и други партньори да се присъединят? Коперник с по-нататък. Това е изключително важен проект след Галилео за космоса. Март месец трябва да започне да влиза в сила, дали ще има нужното финансиране? Благодаря. Председателя, е, сега всичките ви въпроси зададохте след като изтече е, времето за изказването ви, но много интересни бяха въпросите ви. Благодаря. Господин Рубик. Благодаря. Ще започна с отправяне на благодарност към господин Малия, който подчерта колко важна, важен е цифровия пазар. И тук е, нашата цел е наистина да бъде изграден този пазар по един отдачен начин, така че е, да е, бъде възможно да има от една страна конкуренция между безжичния интернет и доставчиците от друга страна, така че гражданите да могат да се възползват. С роуминга направихме вече сериозна стъпка. Националните оператори а, е, трябва наистина а, е, да участват в конкуренцията, но няма конкуренция между държавите членки и до 2019 година трябва да направим нужното, така че участниците да имат достъп до пазара и този цифров пазар да бъде реалност. Следващата седмица ще започват преговорите и 2,77 е, евро за гигабайт. За такива цени в момента се водят преговори. Това е бруто при продажба на едро. Дали според вас трябва да надвишава тази цена? Благодаря. А сега госпожа Тоя. E и аз благодаря и приветствам Малтийското председателство. Господа министри, убедена съм, че ще можем да работим съвместно. Мисля, че председателството ви е всъщност поема сега, когато част от нещата са приключили, а трябва много а, бързо да се поема щафетата по другите, които следва да бъдат а, приложени в изпълнение. Сега по отношение на достъпа, то е одобрен, но съвета пък е, е трябва да помогне за влизането в сила. Аз бях докладчик за либерализацията за спектъра. 750. Съвсем скоро трябва да се гласува. Всъщност утре ще се гласува в комисия. И съм сигурна, че колегите много добре знаят и ще се съгласят, че е необходимо да а, държавите членки да действат бързо, разбира се, в рамките на своята суверенност, за да може наистина 5G да влезе в сила. И в крайна сметка тук става въпрос за съгласуваност на общностно ниво, защото има промени в технологията. И тези промени могат, според мен, да помогнат при рестарта на новаторството и новаторския сектор като цяло в Европейския съюз. Знае, че Малтийското председателство е ангажирано с а, гаранцията на това, че можем да работим и също по финансовите аспекти на въпроса. Много хора се тревожат именно за финансирането и а, зная, че и вие също така съзнавате програмите за партньорство по 185 и член изключително важно. Трябва да знаем как ще продължим, така че в крайна сметка да не е, попадне всичко в е, плена на бюрокрацията. Мисля, че имаме задължение да гарантираме, че държавите членки ще одобрят платформата и може след това бюрокрацията да бъде сведена до минимум и нещата да сработят. Разбира се, това е важно за всички страни, включително и европейските. Следния оратор, госпожа Кумпула Найчи. Да, благодаря много. Аз се надявам, че Малтийското председателство ще започне наистина с успешно сътрудничество. Първото тристранна среща парламента бе председателстван господин Бузек. Говорихме за роминга. Много добро беше сътрудничеството по тази тема. Надявам се, че, е, както каза и господин министър Малия, ще бъде е, развито сътрудничеството в тази насока. Е, надявам се, че наистина ще станем свидатели на цифрова революция по време на вашето председателство. Дано да бъде така. Вие наистина гледате е, е, към бъдещето, както и ние в нашата комисия. Подготвя се дейността в, по отношение на енергетиката в комисията. Ето сега вие говорите за енергоефективност, нещо конкретно. Ще започнем да работим всички. И този въпрос е много важен за всички европейци. Как да преодолеем енергийната бедност? Много важни аспекти, включително и за мен и мястото, откъдето съм аз родом. Има много по какво да а, преговаряме, нужно е да координираме усилията си, няма да е лесно. Имам и сериозен финансов интерес, на който трябва да обърнем внимание, но за европейските граждани, потребителите, в това число и на данните, в крайна сметка е много важно да създадем цифровата економика. Благодаря. И така дойде времето за отговори. Заповядайте, господин министр. Благодаря, господин председател. Първо трябва да благодаря за милите думи и пожелания, които отправихте към нашето председателство. Виждам, че ще се радваме на сериозно сътрудничество. Това е много важно за нас. Ще се опитам да отговоря, да коментирам някои от поизказванията. господин. Госпожа Кастио разгледа основните теми и, що се отнася до самия кодекс, ние сме на етап на приключване на цифровия единен пазар. За нас това е изключително важно, както и вие сама казахте. Това е важно и за Съюза. По-нататъка, това е и един от, една от, ед, един от нашите приоритети и ние ще изпълним обещанието си. И за приключване на работата по кодекса е много важен за нас. И в съвета започнахме работа интензивно по досието. Работим член по член и анализираме текстовете в проекто предложението. По този начин мислим, че първото четене на кодекса ще приключи и ще можем да имаме по-ясна представа, къде точно се крият трудностите и несъмнено това ще облегчи и работата на следващото председателство. Що се отнася до роминга? Благодаря на докладчиците за конструктивното участие и ангажимент в преговорите по това. А, както знаете, 15 юни е датата, към която се стремим. Европейските граждани също знаят датата, която очакват премахването на а, таксата роуминг. И трябва да изпълним тези обещания и този срок. Обеден съм, че с сериозна работа във ваше сътрудничество, имайки предвид всичко извършено на ниво Корепер и при тристранните срещи, ние ще бъдем в състояние да представим решението, въпреки, че има разнопосочни е, глед, гледни точки относно това. Що се отнася до безжичната мрежа? Виждаме, че парламентът ще е готов със своята позиция за начало на преговорите с съвета през месец април. И в тази насока вече сме започнали конструктивните разисквания на експертно ниво с докладчика и очакваме позитивно приключване на досието. И това също е много значима инициатива. Други също се спряха а, на тази тема днес след обяд. Надявам се, че с това отговарям и на това изказване. Що се отнася до въпроса на госпожа Дали? Мога да кажа отговор е да. Наистина спектърът е ограничен. Това е крайен ресурс, управлява се от държавата по-настоящем. И освен това виждаме, че комисията цели да се намери по-добро ефективно използване на спектъра, по-добро сътрудничество, координация. На практика да се постигне. Виждаме, че в някои от предложенията за използването на спектъра в областта на цифровия единен пазар е насочено към улесняване разполагането на новия наличен спектър. От друга страна, отбелязваме си, включително и на последно съвет, че съществуват известни разлики в позициите на съвета и като председателство ние ще действаме като посредник, за да можем да стигнем след една успешна дискусия до напредък. Що се отнася до спектъра и кода, кодекса. Господин Тозиновски, имах възможност да се срещна с вас миналия декември също така. Действително забелязваме, че Наистина това е, е цифрово председателство. Напълно съм съгласен с вас. И е, много бих се радвал да има е, истинско сътрудничество от двете страни на масата, така че да можем да стигнем до добро решение до посочените срокове. Освен това, споменахте и Берег, европейския регулатор. Тъй като има разпоредби в кодекса, които са насочени към Берег, ние взехме решение, че най-добре е първо да анализираме кодекса текст по текст, както вече обясних, след което ще се спрем и на регламента за Берег. И това е най-добрият начин за да подходим, тъй като има различни разпоредби по отношение на Берег, които са заложени в кодекса. Що се отнася до госпожа Вернек? Госпожа Веркулен. Excuse me, it's uh, Министърът се извинява. Да, вие всъщност споменахте много интересен а, отрасъл, морския. Наистина отговаря а, точно това министерство по този ресор. И както точно отбелязахте, ние ще организираме през месец април неформална конференция на министерско ниво, както точно вие казахте и господин Джол Бор, следващия комисар, който всъщност започна работата си именно в морската политика, започна работа в тази насока. Сегашният комисар също работи по тази тема. Темата е много важна. Съгласен съм с вас. И по-настоящем ние отново разискваме работната програма за конференцията. На 20 април ще се проведе в Малта. Ще разговаряме по въпросите на управление на моретата и океаните, също така морския туризъм и, крайбрежен туризъм. Много значима тема, както за нас, така и за други точки на Европейския съюз. Що се отнася до госпожа Капел. По-настоящем разбирам, че бюджетните въпроси все още се разискват, но уверени сме, че ще е, приключи всичко на време. По въпроса за 5G. Докладът изключително много ще помогне в тази насока. А за кодекса това е най-добрата инициатива, която мисля, че можем да предприемем и по отношение на 5G мрежата. Госпожа Тоя, благодаря ви за вашия въпрос. Благодаря също и за любезните ви думи и пожелания. 500 МГц и преговорите по този въпрос. Това може да бъде пример как нашите институции в сътрудничество ефективно могат да работят. Е, несъмнено, по този начин ще продължим да действаме и в останалите области. Господин Рубик. По отношение на въпроса с цените, както знаете, по-настоящем тези теми се разискват в Корепер, тристранните срещи и мисля, че разбира се, не трябва да а, пренебрегваме сега течащите преговори, нека не прибързваме и да видим как ще, докъде ще стигнат те. Мисля, че а, се, успях да се спра в а, своите отговори на всички въпроси there is uh, Miss Kumpula Ratri. Uh, И още един въпрос. Благодаря ви, че разбрахте, госпожо, наистина изключително деликатния баланс. ние всички споделяме същите цели. И сега, действително, наистина отговорих на всички въпроси. благодаря. бихте ли могли, господин Аджус да продължите. Да, благодаря. Благодаря на всички а, оратори, всички задали въпросите и вашите мили думи от, по отношение на успехите е, на нашето председателство. Сега, що се отнася до научно-развойна дейност, новации и космоса. Както а, знаете, Прима е една от нашите приоритетни теми, много важен отрасъл свързан с 2020 целите в Барселона. Целта беше да има наистина изключително стабилно развитие по отношение на 185 члени и бъдещето много важно за разработването на нови решения, а, от друга страна за управление на водите. По-нататък по въпроса за миграциите, справяне с проблемите в това число и с промените в климата в Средиземноморието. Надяваме се, че ще регистрираме максимално успех когато разискваме законодателните проекти по време на нашето председателство. Времето е кратко, но ние очакваме да работим в сътрудничество с парламента и надяваме се през месец май ще можем да приемем пример, имайки предвид и Хоризонт 2020, да не загубим целите и а, сроковете. Сега, що се отнася до зададения ми въпрос, да, 18-19 април ще имаме събитие по въпросите с е, средиземноморските държави и Евромед конференцията, която е свързана с декларацията от Валета. Е, госпожа Капел и Хоризонт 2020, въпросът ви. Наистина, надявам се, че ще участваме по Хоризонт 2020 Надяваме се, че в средносрочния преглед ще можем да анализираме въпроса и да включим препоръката ви. По въпросите, свързани с космоса, това е въпрос, по който може би комисията по-добре може да отговори. Мисля, че 12 милиарда от е, общностния бюджет ще бъдат инвестирани периода 14-20 година за космически изследвания. Изключително важно е и Европейската стратегия за космоса цели да постигне конкретни цели и мерки, така че космическите ресурси да бъдат използвани по-удачно, за подкрепят конкурентноспособността в Европа и да може да дадат тласък на растежа и създаването на работни места. Освен това, ще помогне в нашата економика, при опазване на нашите граници и много други области. Finally, um, I am confident that our comprehensive and ambitious work... И на последно място, в областта на космоса се надявам, че ние успешно ще работим съвместно, ще има конкретни приоритети, които, на които трябва да обърне внимание. Капацитета на Малта в областта на космическите изследвания все още е в начален етап, разбира се, но ние сме участвали в много проекти и инициативи въпреки това. И след нашето председателство, искам да кажа, че се надявам, че 2017 година ще бъде изключително вълнуваща и за Малта, що се отнася до космическите техническите изследвания, среда, околна среда, интерактивен център ще можем да открием, в който има планетариум и постоянни изложби за космоса. Will... Поред нашето председателство също така ние ще извършим различни дейности по организиране на различни събития, включително и през месец юни по отношение на допълнителна информация, обучение и трениране в тази насока и през следващите няколко месеца ще имаме нови инициативи в областта на космоса. Надявам се, че с Европейската космическа агенция ще можем да задълбочим сътрудничество сътрудничеството си в тази област. Двустранните дискусии са в ход, за да можем да уточним кои са конкретните проекти, които могат да ни помогнат да изградим нашия капацитет в пълна си енергия с усилията на Европа за трансформиране на нашата економика в економика, основана на познанията. Голямо внимание отделяме на Коперник – като програма, която ще се развива през май 2017 година. Имаме специално планиран форум в тази насока и в този, това число ще работим и по Коперник. Благодаря, надявам се, че отговорих на вашите въпроси. Помолих ви да бъдете кратък, но ето виждате, тук имаме още изказвания на вашите колеги, повече от 10 минути, така че беше необходимо наистина да бъдем по бити в предоставането на отговорите си, но въпреки всичко благодаря ви. Следващия път също ще ви поканим на нашата ам, комисия, а сега очакваме колегите ви от правителството на Малта да дойдат цялата. Uh, uh, uh, И други двама представители на Малтийското правителство ще участват днес в нашата работа. I'm very sorry I kept you waiting. I'm very sorry about it. It's okay. Sorry. Uh, that we've got um, next guests from Malta. Така, при вас сме добре дошли следващите ни гости от Малта, председателство на съвета на Европейския съюз приоритети от нас промишлеността на политика и политиката за МСП господин Крис Кардона, малтийски министр на економиката и инвестициите. Втората тема, която ще обсъждаме с приоритетите в енергийната политика с господин Конрад Мици, министър в кабинета на министър-председателя. Being as short as possible, I would like to invite с няколко думи. Направо давам думата на господин Кардона за своето, с неговото изложение. Като Малтийско председателство ние сме убедени, че помощността трябва да бъде в центъра на европейската политика, както нееднократно настоява Европейския парламент. В областта на промишлеността към момента няма законодателни досиета. Въпреки това, ние сме убедени, че трябва да разгледаме екосистемата, в която се вписва промишлеността. Европейският парламент има както секториален подход, така и хоризонтален подход към промишлеността. На секториално равнище имаше нови инициативи в областта на стоманодобива и промишлеността на отбраната. А през изминалите с годините европейски институции се убедиха, че трябва да се подходи малко по-прагматично, за да се запази е, известното преимущество на Европейския съюз в отношение на промишлеността, като едновременно с това се изгради един климат, който да е облагодетелстващ бизнеса и който да насърчава дългосрочните инвестиции. Ние смятаме, че по този начин ще преодолеем недостига на инвестиции в промишлеността от началото на финансовата крива през 2008 година. Европейският фонд за стратегически инвестиции беше важна инициатива за преодоляване на недостига на инвестиции. А в по-общ контекст Европейския съюз има инициативи в областта на цифровизацията на промишлеността, на кръговата економика и по-наскоро по отношение на стратегията за насърчаване на стартовите предприятия в рамките на цифровата економика. Работи също така за подобряване на общата обстановка промишлеността чрез пазара на капиталите и единият цифров пазар. Малтийското е предвидило различни двустранни срещи с различни заинтересовани страни с цел определяне на програмата и рамката ни сътрудничество с промишлеността за едните 6 месеца. Българското председателство, разбира се, ще продължи работата предприета от нидерландското и словашкото председателство. И приоритетите на председателството са три основни приоритета. Първото е засилване на помишленото конкретна способност и економическия растеж в Европейския съюз. На второ място ще бъде намаляване на цените с с транзакциите в рамките на самия Европейски съюз и разбира се да отворим вратите на съвета за заинтересованите страни и представителите на бизнеса и в частност за малките и средни предприятия и за микропредприятията. В рамките на портфейла, свързан с промишлеността, смятам, че ще работим с химическата индустрия, ще обсъдим бъдещите на тази на този сектор. Ще разгледаме и какво е настоящото състояние в тази интересна промишленост. Ще бъдем внимание на логистиката и на транспорта. Това е друг сектор, на който ще се спрем. Ще разгледаме настоящите преимущества и конкурентоспособност способността на Европейския съюз в тази област и как може това да принесе за индустриалната конкурентоспособност, включително и предвид това какво се случва на международната търговска сцена, особено след Брексита и с припането на власт на новата администрация на Тръмп в Съединените щати. Трябва също така да се подобри екосистемата за новоплавяващите се предприятия, не липсват а, новаторски идеи, не липсва предприемачески дух в Европейския съюз, но много предприятия не успяват да преживеят първите критични 3 или 5 години от съществуването си или а, се изнасят извън Европейския съюз, като отнасят за себе си потенциала, креативния потенциал на Европейския съюз и потенциала създаване на работни места. Така че дебата ще се спре на различните етапи от цикъл на живота на МСП, различни предизвикателства, с които те се заплъскват, и възможности, като например достъп до финансиране, управление на ресурсите, оперативните аспекти, човешкият капитал и изграждането на капацитет, от който имаме нужда. И също така с нетърпение очаквам сътрудничеството ни с вашата парламентарна комисия по доклада за инициативата за, за ново, новопоявилите се предприятия. С удоволствие ще поканям председател на нашата комисия, господин Бусек, да присъства на нея в формалният съвет на 5 и 6 април в Валета. Там ще се обсъдят различните е, възможности, предизвикателства, които са изправени с е, предприятия в Европейския съюз. Е, следващият приоритет е свързан с цифровизацията на промишлеността. Както знаете, за последните няколко десетилетия цифровизацията кардинално промени начините на предоставяне на услуги на търговия с токи, дори и функционирането на администрациите. Но днес си даваме сметка как цифровизацията започва все повече и повече да променя и класическата промишленост и услу... сектора на услугите. Цифровизацията променя начина по който произвеждаме автомобили, например, по промени функционирането на нашите банки, на начина по който се предоставят финансовите услуги и тъй нататък, и тъй нататък. Променя се и взаимовръзката между производители, посредници и клиенти. Всичко става все по-интелигентно и все по-взаимосвързано. Ето защо Малтийското председателство възнамерява да отдава приоритет на цифровизацията на промишлеността в своята програма. С много голям интерес се запознах с проекто доклада на господин Бютикофер посветен на цифровизацията на европейската промишленост и е, много високо ценя неговото мнение. Факт е, че се намираме в абсурдно положение. Новите технологии биха могли да доведат до загуба на работни места според проучванията и несигурност на пазара на труда а едновременно с това в Европейския съюз има недостиг на е, квалифицирани, за квалифицирана работна места. Нужни са ни до 800 хиляди специалисти в областта на информатиката, затова имаме нужда и от една истинска стратегия за цивилизация на помишлеността с е, силно застъпено е, измерение за придобиване на нужните умения чрез насърчаване на ученето през целия живот. Трябва да гарантираме, че цифровите умения се придобиват от най-рана детска възраст и че са включени в учебната програма в училищата. Цифровите умения също така трябва да бъдат а, повсеместни и да засягат не само големите предприятия, но и МСП и занаячиствата. И накрая председателството работи съвместно с Европейския парламент, за да може Европейски парламент да участва и в а, конференцията на Европейския бизнес, който ще се проведе в Лавалета през месец март. И отново искам да се възползвам възможността да поканя председателя Бузек да вземе участие в нея. Благодаря ви. thank you. Thank... И аз ви благодаря, господин министър, за изложението. С удоволствие, разбира се, ще посветя малко на 5-6 април. че съвпада с пленарната сесия на парламента в Страсбург ще бъде доста трудно. да поканите ми, но 17 март няма да има проблем. А сега продължаваме с министър Конрад Мици, министър отговарящ за енергийната политика. Благодаря ви, господин Бусек, скъпи колеги. За мен е удоволствие да бъда и привлек да бъда сред вас по три причини. Първо, през марта 2013 година се присъединиха към съвета, в който работехме по енергийните предизвикателства, които беше правен на Европейския съюз на времето. На второ място, свидетел съм на разработването на идеята за енергийния съюз от самото начало и участвах в качеството си на министр в заседанията на засета, в които се изготвяха различните етапи на законодателното предложение. И трето, не на последно място, днес съм сред вас като министр, представляващ най малко за държава членка на Европейския съюз, в момента, в който същи този Европейски Европейски съюз се опитва да осъществи една много амбициозна програма по отношение на гения съюз, която трябва да подейства всички европейски граждани. Едновременно с програмата на председателство ще е, отбележим 50 годишната от създаването на Европейската общност. Чрез е, договорът е, от Рим, който изгражда общността за стомана и въглища. По този начин се превърнахме в регион на света, който в най-голяма степен се, възп... се е радвал на мир и благоденствие в последните 60 години. Днес обаче не говорим вече само за стомана и въглища, но все пак продължават да съществуват и много предизвикателства в тези сектори. Ето защо идеята за обединение в рамките на един съюз е по-важна от всякога. И за мен е привилегия че един от инициаторите на този съюз, господин Бузък, е днес сред нас. Енергетиката винаги е била в сърцето на европейският проект, Това е вземе естествено, защото енергетиката е заложена в създаване на европейският проект през 1951 година, когато се създаде Европейската общност за въглища и стомана. Въпреки това обаче едва през 1996 година Европейската комисия пред първият енергиен пакет а третият беше пред през 2009 година. Както знаем, до 20-те години е, енергийният пазар в а, Европейския съюз а, се, а, управля, се основа, свеждаше най-вече до пазара на електричеството, пазара на газа, на природен газ а, се характеризираше по-скоро вертикално. Първият пакет имаше цел либерализация на пазарите а, вторият пакет имаше за цел да отвори като цяло енергийните пазари. Но трябва да отбележим, че тези цели не бяха постигнати изцяло, тъй като продължава да има монополи, чрез които се определят цените и се възпрепятства появата на пазара на нови оператори. Защо Европейския съюз реши да приеме тъй нареченият трети енергиен пакет? пакет, извинете? Макар да ни се струва вече избледнял спомен този опит за интегриране на енергийния пазар, вече беше заложен в третият енергиен пакет, но на практика трите пакета бяха неуспешни поради слаба воля страна на държавите членки. От тогава насам енергийната политика на Европейския съюз се смята за преходен период от национално към европейско равнище и все още сме в този преходен период но трябваше да се примирим с действителността поради кризата с газа, която се превърна много бързо в действителност. И стана ясно, че основният доставчик на природен газ в Европейския съюз е една държава и а, почти целият природен газ минава през друга държава, което е основна слабост за Съюза. Цените продължават да са много високи, дори два пъти по-високи, отколкото другата страна в Атлантическия океан. Всичко това се случваше, при положение, че полагаме усилия за декарбонизация на економиката и, и се опитваме да запазим своята конкретна способност. Така, например, трябва да продължим да следим развитието на енергийният сектор в Съединените щати, включително и по време на новата администрация, тъй като цените за електричество в САЩ са два пъти по-низки, отколкото в Европейския съюз. И след това имаше и много набрана инерция за създаване на вътрешния пазар на енергетиката на Европейския съюз. Или казва други думи, беше дадена на необходимата инерция за създаване на Енергийния съюз. Енергийния съюз е пакета за законодателни предложения, които, ни, които разглеждаме в момента в съвета, ще даде възможност да гарантираме, че няма да се да преживеем отново страховете от 2014 година. Това ще бъде възможно чрез под нататъчна интеграция на енергийните ни пазари и диверсификация на енергийните доставки чрез търсене на нови доставчици и либерализация на енергийните пазари, което никак няма да е лесно. И ето ме тук, 60 години след началото на проекта, като, ча, като представител на председателството на съвета в този исторически момент. И ще ви обясня как ние, като ние малко ще се опитаме да постигнем напредък по време на нашето председателство. Ние сме най-малката държава членка на Европейския съюз. Не казвам, че това е слабост или трябва да, или за да събудя симпатиите ви, но това е факт и ни се справи са много по-различни от тези в Северна и Централна Европа. Не бяхме засегнати по същия начин от газовата криза, като страните от Северна или Централна Европа. Напълно го разбирам. Но все пак идвам от едно а, сравнително море правителство в Малта, което смята енергетиката за своя абсолютен приоритет. Независимо колко малка или голяма е държавата и независимо дали се намира в средата на континента или покрайните му, енергетиката винаги трябва да бъде в а, центъра на вниманието му. Постигането на тези цели на поставяне на чиста и ефтина енергия за гражданите не е лесно в една малка островна държава. Ние постигнахме напредък за взаимосвързването на мрежите за природен газ и електричество и преди всичко възможност да гарантираме сигурност на доставките при внични на нужните частни инвестиции на ограниченият пазар на нашия малък остров и разработване на ВИ въпреки различните брачи, под които се сблъскваме. Нашите притеснения по отношение на енергетиката са миниатюрен вариант на това, което се случва на европейско равнище. Нашите съграждани непрестанно се притесняват от високите цени на електричеството, лошото качество на въздуха и загубът на работни места, свързани с промените в енергетиката. Ето защо енергетиката е ни много при и нашето правителство е поставило като своя последен приоритет и постигаме целите си. Реформите, които извършваме в Малта, са напълно с, в съгласие с основните принципи на третия пакет. Достъпност, намали сме 25% цените, устойчивост, гарантираме също така оперативната съвместимост на мрежите с съседните ни страни, подобряване на енергийната ефективност, и гарантиране на дългосрочна стабилност на цените. Да, ми също така на напълно сметка за всички предизвикателства, свързани с постигането на тези цели. Ето защо мога да уверя Европейската комисия и Европейския парламент е, че Малтийското председателство напълно държи на всичките ни проекти в областта на енергийния съюз. Не искам да звуча поетично, но смятам, че всичко това трябва да се включи в по общият контекст на Малтийското председателство, а именно да е на малка държава, която няма никакви претенции за величие както каза нашия министр-председател наскоро, именно този реализъм ще бъде основната характеристика, основната отличителната черта на нашето председателство. Преди да навляза в а, отделните подробности на тристранните преговори и вътрешната кухня на европейските институции, преди всичко трябва да бъдем прагматични и да си дадем сметка в каква действително живеят нашите граждани. Енергетиката е пряко свързана с ежедневието на нашите граждани, с търсенето на нова самоличност на Европейския съюз и опитите ни отново да доближим приложим европейският проект от гражданите. Нека да ви чуем поне в степен, в която да отговаряме на въпросите, които те ни задават, не въпросите, които ние си задаваме. Гражданите може би не си говорят в такава степен за тръбопроводи или интерконектори, но си говорят за цените на електричеството и за притесненията си как ще отопляват домовете си или как да ги охлаждат. От години насам, например, говорихме за замърсяването, идващо от, съсед... от комедите на съседните тецове и това е нещо, което трябва да променим. Трябва да сме сигурни, че когато хората ни видят на телевизионния екран, когато ни чуят, ни отговаряме на техните притеснения, не само на нашите притеснения като политици. Смятам, че това е особено важно, особено в отрасла на енергетиката, който пряко засяга самото съществуване на Европейския съюз. Да работим по положителен начин, с а, граждани в областта на енергетиката ще бъде много добра стъпка напред да се доближим до тях. Ако не чуем техните истински притеснения, някой друг ще ги чуе. В обобщение, основното предизвикателство пред нашето председателство и останалите европейски институции е да запазим прагматизма си и да предложим решения на по-големите проблеми. Обетен съм, че с пакета енергетика за всички европейски граждани ще успеем да постигне нужната промяна. И тук искам да се ползвам от възможността. Благодаря на колегите ми, заместни приятели на комисията, господин Шевчович и господин Каниете, за отличната им работа и за ангажимента за постигане на целите им. Европейски парламент също държи в а, държи да успеем да намерим добрите решения. Ако искаме да отговорим на преценката на гражданите, кой повече се вълнува от тази цел от вас, пряко избраните представители на гражданите. Може би го чувате често, но действително имаме нужда от Европейски парламент повече от всякога, за да постигнем целите ни в интерес на нашите граждани. От гледна точка на председателството, Основните четири приоритета са следните. Гарантиране на, газо, на сигурността на газовите доставки чрез газ СОС. На второ място е етикетир, е, енергийното етикетиране на трето място е пакетът за чиста енергетика. И четвъртото е сътрудничеството между Европейски съюз и страните от Средноморският регион. настояваме нашите работни групи да се съсредоточат върху тези приоритети от самото начало и вече започнахме с редица срещи, за да продължим с набраната инерция по време на словашкото председателство. Ще продължим да работим по проектите започнати от предишните председателства, нидерландското и словашкото и се надяваме скоро да започнем преговори с парламента. Разчитам на бърз напредък с Европейския парламент по тези досиета, които са от основно значение за подобряване на сигурността и качеството на енергетиката в Европейския съюз. Казано с две думи, европейският е, правознателството на, на Малта полага следните последните елементи, които са регионалното сътрудничество, което ще се основава на страните членки с най-голями рискове и в частност най-голяма рискове от нарушаване на сигурността на газовите доставки. На второ място подобряване на обмена на информация, която е толкова важна за гарантиране сигурността на газовите доставки. Но с това обаче трябва да запазим административното време по пропорционални размери. многосрочните газови договори, които представляват 40% и повече от газовите доставки, не бива да възпрепятстват държавите членки да гледат по-цялостно на сигурността на газовите доставки за съответната държава членка или за целия регион. Ако имат съмнените, трябва да ги споделят с Европейската комисия. И дори да не достигнат прага от 40%, държавите членки ще имат възможност да изискват и други данни, свързани с сигурността на доставките. Подобни данни не трябва да се свеждат само до ценообразуването трябва да вземе предвид и не, изискването за непрекомерно административно бреме. След постигане на единодушно съгласие в съвета, солидарността се смята за основен принцип включително и по отношение на компенсациите. И това ще бъде заложено и в текста, за да може държавите членки да вземат предвид своите национални особености. Решител на много бърз напредък и постигане на съгласие с Европейския парламент по това толкова важно досие за подобряване на енергийните доставки в Европейския съюз. Надяваме се всички споразумение с парламента възможно най-бързо. Сега преминавам към досието за енергийното етикетиране. Приключването на работата по това досие също е сред основните приоритети на Малтийското председателство. Смятаме, че заедно с с, с разглеждането на досието за чистата енергия не можем да си позволим да имаме други висящи досиети. трябва да се случим основно върху досието за гарантиране на чиста енергетика за всички европейски граждани. Ето защо ще продължим да работим в тясно сътрудничество с колегите в Европейския парламент за постигане на бърз напредък приветстваме постигнати до момента успех и ще продължим нататък. Мисля, че сме в правилната насока за постигане споразумение. А сега последният приоритет е амбициите ни по отношение на пакета за чиста енергия. Европейския съюз е поел ангажимент да изгради нов пакет, който да отговаря на амбициите по отношение на измененията климат от 2300 година. Пакетът, който беше представен през ноември 2016 година, обобщава тези амбиции за изграждане на енергиен съюз. Но няма как да постигнем този съюз без да разгледаме всяко отделно досие. Ето защо ние ще започнем да разглеждаме пакета и ще започнем да разглеждаме всички пет досиета в пакета, именно енергийната ефективност, сложният дизайн на пазара на енергетиката, доставките, ВИ и управлението. На 27 февруари ще има съвет, на който ще разгледаме основните политически аспекти на този толкова важен пакет. Освен това, смят, споделяме, че основен принцип трябва да бъде енергийната ефективност и това отношение Малтийското председателство ще разгледа целенасочената реформа на предложението за енергийна ефективност на сградите, за цел постигане на общата позиция на съвета до края на юни. Едновременно с това се надяваме да успеем да постигнем напред и по другите политически досета, които съставляват пакета за чиста енергия. Много работа ни чака и се надяваме на добро сътрудничество с Европейския парламент, за да постигне напредък по тази водеща инициатива на Европейски съюз и за целта ще увеличим броя на предвидните заседания. И последно, разбира се, очакваме с нетърпение Европейската комисия да публикува своята доклад за състоянието на, енергия, на енергетиката в Съюза, като разбира се ще се случи най-вече върху оригиналния подход и доклада на вашата комисия към един енергиен съюз от ноември миналата година, когато се случава върху изграждането на платформи за природен газ. На, послед тъй като това ще бъде последното председателство на страна от Средиземорският регион по време на комисията на председателят Юнкер и по време на мандата на, на настоящия мандат на парламента. Смятаме, че трябва да се съсредоточим върху този аспект. Ето защо вече полагаме усилия в а, тази насока и на следващият съвет в Малта ще проведем втора конференция на високо равнище с министри, министри от държави от Съвместният регион и от други държави за да запазим набраната инерция за платформите за природен газ, за ВЕИ, енергийна ефективност. И разбира се, бих искал да поканя и вас, господин председател, членове на вашата комисия да вземат участие в тази конференция. Конференция също така ще представлява ще западне и с лансирането на един форум за, немалките острове в Европейския съюз, като също ще бъде лансиране по време на нашето председателство. Благодаря ви за вниманието. Нашият план за действие като цяло предвижда един цялостен подход, който се съсредоточава върху сигурността на доставките, устойчивостта и достъпността на енергетиката за нашите потреби, граждани и предприятия. Благодаря ви. Благодаря за вашите великолепни речи и на двамата министри. А, нямаме кой знае колко време, но все пак нека да проведем дискусията. Моля, бъдете кратки. Много важна е тази дискусия. Първо, от името на НП, господин Каса също е, е от Малта. Благодаря господин председател. Искам да се обърна към министъра на енергетиката. Министър, който също отговаря, отговаря и за приватизацията на енергийният оператор в Малта. А също е известен и с скандалите в досиетата Панама. Защото знаеме, че има компания с депозити милиони долари там. Бихте ли обяснили откъде на тези милиони тук? Бихте ли обяснили на медиите, на парламента, на малтийските граждани, защото отдавна ви питаме. Ето сега имате възможност да ни дадете отговорите, от които очакваме от месеци. Благодаря много. Госпожа Дали от Съзилистите и демократите. Благодаря. Искам да приветствам господи... министрите Кардона и Мици. Позволете ми тук да кажа колко много оценяваме приоритетите на Малтийското председателство в програмата. Аз също съм от Малта. И искам да кажа, че за нашата държава това е важен момент а именно Малтийското председателство. Относно приоритетите, искам да се обърна към министър Мици. Радвам се, че се интересувате от достъпа на микропредприятията и на малките и средни предприятия. Имам все пак въпрос, какви ще са приоритетите и какви ще са ви плановете за да помогнете на малките и средни предприятия, най-вече на новите компании, така речените стартапс. Също а, вие сте известен с промяната на насоката от тежки горива към нови типове електроенергия. А, това е важно в цяла Европа сега. И един от най-важните закони е регламента за безопасността на доставките на газ. Един от най-ключовите елементи е нуждата да се предостави енергийна сигурност на всички граждани в Европейския съюз, особено в, в моменти на криза. Как председателството смята да реши този въпрос и а, как считате, че може да, в съвета да има мнозинство по такава важна тема? Сега Клод Тюрмес от Зелените. Благодаря, господин министър. Ще се съсредоточа върху енергийните въпроси. Колегата Бутикофер ще говори по другите. Смятам, че е много важно да видим това председателство като момент да работим в регионалното измерение. Смятам, че а, както в комисията, така и в парламента имаме едно добро формално сътрудничество за, в областта на региона Балтийско море. Имахме и меморандум на разбирателство в това отношение. Работим съвместно с държавите също, както има такова разбирателство и с Франция, Германия и Бенелукс но смятам, че трябва да се възползваме от вашето председателство, за да задълбочим работата по а, подобни партньорски проекти. И очаквам с нетърпение действията в това отношение. когато твърдите, че цените на електроенергията в Европа са толкова различни спрямо Съединените щати, ами нека да а, не забравяме разликите. Нека да погледнем цените на, на природния газ. Нека да погледнем всички усилия за доставките. Ние виждате а, разликата, например, цените на а, природния газ са много по-малки спрямо, е по-малка спрямо това в Штатите. Вторият въпрос, как как точно се правят тези цени. Нека да не забравяте а, колко е струвала, а, примерно, енер... енергията в а, скандинавските страни или пък а, други държави. Тоест, погледнете, а, примерно, Съединените щати, природният а, газ това обаче е местно производство а, и не можете да сравнявате с европейската индустрия. Не знам, не знам точно. Мисля, че трябва да проверите цифрите си. И а, смятам, че ние си, сме си свършили доста добре домашното през изминалите години. Благодаря. Следващият оратор, колегата Силикиотис от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря за присъствието на двамата министри. Що се отнася до индустриалните въпроси, поздравяваме целите, които са изградени от Малтийското председателство за повторната а, индустриализация и за помощта, оказана малките и средни предприятия. За да се постигнат тези цели обаче, а, трябва да се предприемат конкретни действия. Съжаление, 60% от малките и средни предприятия фалират след 6 години приблизително работа. Това означава, че а, а, близо над милион за работни места биват зачеркнати. въпросите, които се задават, кои са точните мерки? Чухме вашето изказване. Кои са тези мерки, които обявявате, че ще подкрепят малките и средни предприятия, и както и тази програма, която ще подкрепи малките и средни предприятия и ще улесни достъпа им до финансиране? за да, се, за да има някаква мотивация за тяхното развитие. Вторият въпрос, който искам да задам, говори за енергийната политика. Един от приоритетите на нашата група. И а, да имаме достъп до ефтина енергия за всички. Говорим за енергийната бедност. Има ли някакви предложения, размишления за план за действие от страна на Европейския съюз в борбата с енергийната бедност? Малта разполага с интересен опит, а именно изолираността си като остров спрямо големите енергийни мрежи. През 2015 имаше една такава цел, свързана с енергийното изолиране. Можете ли да ни кажете малко повече? След това в доклада а, на комисията и на парламента се говори за различните а, евентуални находища в Средиземноморието. А какво мислите вие по въпроса, по тези перспективи? Благодаря. Госпожа Копка. А, благодаря, господин председател. Госпожа Капел. Извинявайте. Искам да благодаря на а, господин на господа министрите за присъствието. Искам също така да задам въпрос към господин Мици. Виждаме, има пакет за заедостта и така нататък по прилагането. И възоснова на този проект за чиста енергия 90 80-90% от мерките вече като че ли са приети. Казвате, че енергийният съюз, както и е, прилагането му, са е, много важни в съвета. Вие ще искате ли бързо прилагане на законодателния пакет? След това господин Кардона, малките и средни предприятия, говорихте за приоритети, за увеличаване на ръста, конкурентоспособност, подсилване на диалога с заинтересованите страни, особено с малките и средни предприятия и с много, с микропредприятията. Това а, е добре, но има още много теми, които висят, така да се каже, а които също интересуват малките и средни предприятия. Цифровизацията, а, кръговата економика, а, съюза на капиталовите пазари и така нататък. Те също засягат малките и средни предприятия. Смятате ли да оставите неотворени подобни, подобни теми по време на вашето председателство. Има ли проекти, които под ваше председателство или а, смятате да ги разгледате или смятате да ги оставите за следващите председателства? Благодаря. госпожа Мецола. Господин Мици, аз а, като като малтийски гражданин а, се чувствам длъжна тук да кажа, а, че съм а, възмутена, че а, човек, чието име се цитира в досиетата Панама, стои пред нас тук и не говори се едно, че нищо не се е случило. А, доколкото знам, че всъщност вие сте надали сте ги спечелили честно тези пари. А, вашето досто... Вашата достоверност и вашето представяне тук е силно, силно подкопано. И а, всъщност вие не само а, взехте пари от Малта, а сега всъщност и от целия Европейски съюз ще ги вземете. Как точно смятате да финансирате и а, как въобще сте ги намерили тези пари, 1 милион на година, а, които са декларирани? Бихте ли ни обяснили откъде идват тези комисионни, за които говорят вашите счетоводители? Три, три а, сметки са отворени. Вашата, другата, за която се говори само по скайп, и третата на един а, друг служител. И никой не знае е, кой всъщност е окончателният притежател на трите сметки. Хората заслужават отговор. Благодаря. А сега госпожа Вердер. Благодаря, господин председател. Два въпроса по индустриалната политика и към господин Мици за енергийната политика. Парламент и комисията и три изискват отдавна една такава а, съгласувана политика. И се радвам, че засягаме въпроса детайлно. Тук съм, виждате ли ме, господин председател? Да. А, след избора на господин Тръмп, важно е да имаме съгласувана индустриална политика също създаване на работни места в международен контекст, тежка, тежка еволюция на събитията, както и цифрова, на цифрова, цифровизация на обществото. Има много, много предизвикателства пред нас. тук искам да попитам как ще изисквате е, под ваше председателство активни действия от страна на Европейската комисия? Смятам, че това е най-деликатната е, тема и а, е, дори понякога от съвета се изискват а, а, такива нови стъпки, но не винаги от страна на комисията. Нещо друго също. Искам да се върна на тежката индустрия, на металургията. Смятам, че трябва да контролирате това, което се случва, а не просто да се пишат резолюции от страна на Европейския парламент. Трябва да има и действия. Господин Мици, с удоволствие ви слушах. Наистина задълбочихте въпросите за енергийната политика на Европейския съюз. Виждам, че добре сте се подготвили. Казвате, че енергията зависи от хората и а, етикетирането на енергийната ефективност. Говорихте и за това. За съжаление, все още няма трилог по темата. Ако искаме да покажем на нашите граждани все пак, че имаме истинска енергийна политика, достойно за това и име, трябва да го направим. Бихте ли а, ни казали дали при вашето председателство ще има конкретни резултати в това отношение? Благодаря. Господин Ковличек. Благодаря. А сте в лице преди няколко години. Се зададоха въпроси а, А вие повдигнахте цели, говорихте за цели, свързани с енергийните а, стратегии. Какво, какъв тип енергия ще предпочитате? А, фотоволтаичните, т.е. слънчевата енергия или геотермална? Какви са ви целите по възобновяемите енергийни източници? Благодаря. Сега господин Бутикофер. You, question... Благодаря, господин председател. Първият ми въпрос е към господин Кър... министра Кардона. Благодаря, че споменахте а, цифровизацията. Напълно съм съгласен с а, а, акцента, който смятате да сложите върху компетенциите. Искам да ви кажа, че ще бъдем доста щастливи тук да видим участието на Малта в това отношение, искам също да ви задам въпрос относно рисковете за евентуални намеси, така да се каже, на трети държави в европейската високотехнологична индустрия. Какви са мерките, които мислите да предприемете? И въпрос към министър Мици. Как вие ще председателствате срещата на върха за енергетиката в Европа, след като всъщност сте силно критикуван и дори сте свален от поста си в това отношение в Малта заради скандала с досиетата Панама. Госпожа Грифин сега. Благодаря, господин председател. Господин Мици, а, а, говорите за 28 държави членки. Радвам се да го чуя а, А сега, миналата седмица имаше едно изказване, че Малта всъщност е председател едва ли не за благодарение на отеглянето на Обединеното кралство. И а, господин Мици, казахте, енерги, енергетиката е, е благодарение на хората. Като социалисти и демократи ние считаме, че а, това не е а, просто а, стока, това е основно право. Над 50 милиона граждани имаме в Европейския съюз, които страдат от енергийната бедност. Имаме един манифест в това отношение, който а, ще се стартира в Гент в а, понеделник. И а, разбихме този манифест а, и като а, човек от сравнително северна държава, а, аз бих казала, никой не трябва да избира между храна или отопление. Някои от колегите, например госпожа Дали и други, казаха, че в Средиземноморието през лятото има хора, които умират, защото не могат да си позволят да включат климатика. Така че нека да кажем, че никой не трябва да да, ум, да избира между охлаждане, отопление или храна. Нека да а, можете ли да ни гарантирате, господин Мици, че вие ще поставите енергийната бедност и а, решаването на този проблем като приоритет на Малтийското председателство? Благодаря. Получихме всички въпроси от нашите членове, а сега моля министрите да отговорят. Благодаря, е, господин председател. Първо искам да благодаря на депутатите е, за участието им. Моето, моят ресор е сравнително малък, но все пак ще се опитам да е, разделя коментарите си в две графи. Малките и средни предприятия, разбира се, достъпа за или до финансиране за малките и средни предприятия, както и за стартъп, такива е труден. И е, като бях е, министър на економиката в, е, през 4 години и участвах в съветите по конкурентоспособност, този въпрос се повтаряше непрекъснато. Но също така видяхме, че традиционните методи на финансиране – не винаги работят. И също, както каза и господин Бутикофер относно индустрията, местните малки и средни предприятия също са изправени пред конкуренция от трети държави. Така че в нашите амбиции като председателство е да имаме една адекватна дискусия и решение, съответно, за малките средни предприятия, за микропредприятията, за стартъпите и така нататък, за да намерят те финансиране. И това не означава непременно банкови заеми. Това може да бъдат някакви други инициативи, в други форми, които могат да съществуват във всякакви законодателства, законодателства върху социалните форми на подпомагане подпомагане или върху семейния бизнес. И именно за това може да има един неформален съвет, който да има да, да говори за достъпа до финансиране, както, е, то, да се, както и ще се направи на следващия съвет за а, малките и средни предприятия, следващия съвет по конкуренция. И ще организираме също и технически срещи по време на Малтийското председателство. И така, за, от перспектива малки и средни предприятия, да, разбираме факта, че планираме а, обмен на становища а, по тази тема а, е важна и смятаме, че наистина трябва да тласнем напред действията в това отношение. Що се отнася до индустрията, мога да разделя това на две подтеми също. Първо индустриалната политика и после способността. Първият въпрос, който ми идва на ум е имаме ли такава политика, трябва ли да имаме. Виждаме какво се случва през изминалите години а, в, след влизането в, силна, влизането в длъжност на комисията Юнкер. Индустриалната политика се превърна в част от по- широки инициативи. Тези инициативи засягат много области, например инициативи свързани с единия пазар. Комисията също се опитва да представи различни инициативи, да се изгради правилните мерки, правилните условия, но а, като цяло няма индустриална политика. Ако трябва да има такава, смятаме, че ние ще, ще, ще го направим, ще го добавим в съвета по конкурентоспособността. Има също и други реакции на казан, спрямо казаното. Как да подобрим конкурентоспособността на индустрията. Това е една от основните цели на нашето председателство. Като такова ние ще работим върху ще надграждаме над вече осъщественото от холандското и словашкото председателство и ще се опитаме да работим във връзка с конкурентоспособността прямо трети държави и тяхните индустрии. Тоест, нашето председателство ще се съсредоточи върху химическата индустрия, циф, цифровата индустрия и ще се опитаме и върху, да се средочим и върху европейския план, план за а, отбраната. Надяваме се да заедно с държавите членки да имаме един съвместен план. Така иначе конкурентоспособността беше поставена като един от основните елементи, приоритети а, за заседанието на министрите в Лавалета през април. Така че смятам, че а, така изчерпах а, вашите въпроси и относно коментара на госпожа Вернер за това, което се случва след влизането в длъжност, стъпването в длъжност на Доналд Тръмп. Да, това променя много неща. Това променя сценария, но по моето скромно становище, ето това е възможността да се възползваме от момента да вдигнем летвата и да направим нашата вътрешна система по, с повече възможности, защото аз съм твърдо убеден, че Европейският съюз може да се възползва от международната търговия и да бъдем един основен актьор, един основно действащо лице в световната сцена. Благодаря. Сега господин министър Мици. Благодаря. Нека да се спра наказаното от господин Тюрмес. Първо, регионалното измерение на Средиземноморието. Малта а, наистина оценява напредъка в Евромед а, отношенията трябва да имаме такова сътрудничество с Северна Африка. Това е едно ценно сътрудничество за Европа. За това е включено в дневния ред. Подкрепихме също Италия в, за подсилване на връзките с Тунис. И смятаме, че измерението Евромет трябва да бъде включено в Нашата енергийна култура също по този начин ни се дават и альтернативни източници на енергия, като едновременно с това се гарантира безопасност, сигурност на доставките. Има най-различни нива на стабилност в Северна Африка, например Либия, държава, която в момента има проблеми, така че ще бъде трудно да водим преговори с нея сега, но, например, можем да имаме а, все повече ангажименти с Марокко, с Тунис, с Алжир, с а, а, други държави в района, където също се откриват резерви в момента от газ. И смятам, че това са инициативи, които ще бъдат разисквани на съвета в Малта през май. Там ще присъстват и министри от Северна Африка, също и от Израел. Ще има други и а, представители на Европейския парламент, предполагам от вашата комисия. Ще се разискват а, средиземноморските платформи, които бяха споменати, а именно възобновяемите енергийни източници, газ, разбира се, и а, а, е, електроенергията като цяло. И а, също относно статистиките, разбирам, че вие тук не сте съгласни с тарифите, които упоменах за скандинавските държави. Може би изчислям по различни статистики. Идеята е, разбира се, да има подобряване на тарифите навсякъде и също и намаляване на енергийните загуби. Има държави, където има физическа връзка, а, така че мрежите работят, а, докато, например, няма такава между Малта и Сицилия. Например, примерно, връзка между Италия и Сицилия, връзката не е толкова силна, колкото трябва, колкото бихме искали, а разбира се, ако има по-силна такава връзка, това ще допринесе за по- по-добри цени на електричеството в Сицилия. Госпожа Дали също зададе интересни, е, сложи интересни акценти, промените, които ще се осъществят в Малта, които всъщност говорят, които всъщност бяха прехвърлянето от тежки горива, употребата на тежки горива към газ и природни източници това, за съжаление, не доведе до намаляване на цените, но доведе до 50% намаляване на емисиите и почти 90% намаляване на частиците в въздуха. И разбира се, ние ще продължим в това отношение. Ще заменим също а, някои от енергийните производители, централи, така нататък, с газопроводи. Също сигурността на доставките, регламентите в това отношение има три измерения. Регионалното сътрудничество, обмена на информация и солидарност. И смятам, че заключенията на съвета от декември са много насърчаващи. Опитваме се да намалим разликите и Проведохме вече няколко такива работни групи през следните седмици и като председателство искаме да започнем дискусия не само с парламента, а да а, проведем а, реална дейност по, този символич, по тази символична тема. Имаше също и въпроси от господин Силикиотис Относно енергийната бедност, имаше и други ваши колеги, които зададоха този въпрос за енергийната бедност. Енергийната бедност е въпрос, който ни засяга и ще, с който ще се занимаем, на, когато разглеждаме е, енергийният пакет. В пакета има дефиниция на уязвим потребител. Това е първата стъпка към а, дефиниция, определенето за енергийна бедност. Разбира се, ще трябва да напреднем повече в тази област и също ще а, превърнем дневния ред в... Дневния ред на пакета ще включва и това. И както и госпожа Дали също, разбира се, че хората не би трябвало да избират между отопление, охлаждане и а, храна. Госпожа Грифин също по тази инициатива, да, успех а, с а, събитията в Гент. Господин Силикиотис зададе въпрос за Малта, за това, че е изолирана от мрежата. Да, така е. Сега имаме вече някаква връзка между Малта и Сицилия. Около 200 000 200 мегавата. И а, ако искаме да имаме. А, ако нашият а, оператор излезе от действие, все пак ще имаме минимална енергия, да осигурим някаква енергия за Малта, но за това именно ние се съсредоточаваме върху възобновяемите енергийни източници, както и природния газ. Разбира се, искаме комисията да продължи а, с развитието на тези инициативи, които ще гарантират е, връзката на всяка държава членка към мрежата. Господин Силикиоти също говори за източно-средиземноморското измерение. А, разбира се, енергийни глоби, Кипър, е, дори Израел, да. Ще подсилим регионално сътрудничество в този контекст. Искаме това да се случи. През 2014 организирахме заедно с правителството на Кипър, както Европейската комисия, едно събитие в Малта, за да стартираме този процес. Имаше също и събитие в Рим от същия характер. И ще продължим така през май с платформата Euromed за газ, както и за ВИ и за енергийна ефективност. Разбира се, госпожа Капел сега, която а, говори за казаното от господин Шевчевич, както и господин а, Канете. Разбира се, а, искаме нашето председателство да а, даде първоначалната сила на това досие и то да се придвижи напред. Има много, много елементи в това досие. Възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, дизайн на енергийния пазар и много други елементи, които всъщност ще направят разликата в Европа. Разбира се, това е много натоварен дневен ред. понякога ни питате кой, на кой по-напред, кое по-напред ще разглеждаме. Ние искаме да отворим всички тези досиета. А, такъв е случай и с чистата енергия. А, дори включихме допълнителни ресурси, добавихме ресурси и човешки ресурси в постоянното представителство, за да можем да работим. А, ще имам минимум едно заседание на седмица за групата за а, енергийните въпроси и ще се опитаме и даже да постигнем по две такива заседания на седмица, т.е. виждате колко, колко много заседания се предвиждат и а, искаме да има един общ подход в енергийната ефективност, да се разглеждат и сградите, а, те също са част от темата. Такъв е случай и с директивата за енергийния пазар. Някои държави се тревожат за механизмите за капацитет, за използването на въглища. също трябва да видим дали този пакет позволява право, дава правото да продължим напред и а, то аз лично ще присъствам на съвета през февруари, за да видим какво мислят другите държави членки в това отношение. Господин Вернер каза, че трябва да се сръточим върху въпроси, свързани с хората и а, това колко, колко важно е енергийното етикетиране за хората. Да, така е. А, такова етикетиране ще позволи на хората, на потребителите да изберат най-ефтината енергия разбира се, да изберат също и според това колко тя е екологична. А, всичко това е свързано с а, избора на делегирани актове, актове по изпълнението и разбира се, има, доколкото разбирам, има и други законодателства, които ще имат влияние тук в това, но все пак а, ще направим всичко възможно да намерим правилния компромис, защото това е най-доброто за хората в Европа. На следващия въпрос бе зададен въпрос относно а, възобновяемия баланс в Малта да, наистина, и са изключително важни в Малта, но трябва да имаме какви са физическите ограничения. Имаше междинни е, цели. Сега е, променихме енергийния баланс в сравнение с направеното от предишната администрация, където акцента беше върху е, вятъра. Сега обаче бе направена преоценка и се стигна до решение да има нов баланс, половината от което ще бъде слънчева фотоволтаична енергия. Използваме на практика всеки покрив в Малта за генериране на енергия и е, също така бившите кариери. След това използваме биогоривата, задължителен компонент. И се надяваме, че по този начин с новия енергиен баланс ще постигнем целите си. Госпожа Грифин, мисля, че отговорих на повечето от въпроси, които зададахте по отношение енергийна бедност и уязвими потребители. Искам да ви уверя наистина, че в пакета чиста енергия има предвидени мерки и наистина в тази насока очакваме да постигнем положително развитие. След това Що се отнася от финансовите аспекти, зададени от е, представител опозиционната партия в е, Малта, е, ще ви кажа, че наистина имах, бях посъветван да отговарям на този въпрос – Както знаете, обаче аз представлявам държавите членки и председателството в този момент, но позволете сега, въпреки всичко, да ви представя някаква информация. Моите дела и позицията ми е била винаги много ясна. Имам семен тръст и съответно а, компания за инвестиции. И както госпожа Мицела каза, всъщност това е некоректна информация. Има конкретни документи, които могат да докажат създаването. Освен това, доброволно мога да предложа да ми бъде направен данъчен одит, нещо, което не е предприемано скоро от страна на политически деятел. Така че нека да бъде разгледан този въпрос и съм сигурен, че истината ще излезе наяво с so, скоро. Освен това, комисията може, разбира се, да направи и нужното, за да има допълнителна проверка, за да може да се предоставят всички отговори във връзка с този тръс и компания. Освен това, искам да изляза извън рамката на политическия диалог. Искам да ви уверя, че ще използваме разумно тези 6 месеца от нашето председателство, защото това, което ще работим е важно наистина за хората. Надяваме се, че ще стигнем до голям успех. е предлаган от комисията, е сложен, пълен с предизвикателства, изисква умело управление, изисква от Европейския парламент да упражни точен контрол, за да можем да гарантираме, че Европа ще има енергия на допустими цени, че ще има има чист въздух, че вниманието ще бъде насочено към ВИ и основното ни внимание ще бъде енергийната ефективност. Благодаря. Председателя, благодаря и на двамата министри за първи път в ИС историята. Всъщност има малтийско председателство. Така че ви желаем успех и късмет. Също така желаем успех и на Европейския съюз, и на нашата комисия, която изключително активно участва във всички тези аспекти на политиката, която представихте. Благодаря ви, уважаеми колеги. И сега следващата заседание на комисията ще продължи утре в 9 часа но след 3 минути ще започнем заседанието на координаторите. 3 минути в тази зала. Продължаваме, а утре в 9 часа продължава заседанието на комисията по промишлеността. Благодаря.